meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier heute. Дами и господа, добре дошли. Е, сърдечно ви казвам добре дошли на този семинар по въпросите на незадължителният инструмент за договорно право на ЕСЕ. След като влезе в сила Лисабонския договор, сътрудничеството с националните парламенти е един от нашите, една от нашите основни задачи. Искам да кажа добре дошли на редица представители на националните парламенти и особено се радвам, че много от тях приеха, 26 души и членове на национални парламенти и техни представители приеха поканата да участват в този семинар. Е, само ще спомена е, страните членки, от които имаме представители. 13 национални парламента. България има 4 члена от националният парламент, от чешкият парламент един сенатор, от Гърция двама, от Испания двама, от Франция двама, от Унгария един член на парламента, от Малта един, от Полша един и двама сенатори, от Португалия двама депутати, от Румъния двама депутати и двама сенатори, от Швеция двама депутати, от Великобритания един. Освен това, има трима национални парламенти на Италия и Германия, които са представени чрез служители. Предвид днешния дневен ред имаме два отделни работни семинари, workshops, които сме организирали. Един от Балдасар, колегата, който е представител на Комисията по правни въпроси, и Дана Лолис, заместник-председател и докладчик за тази важна тема. След обяд ще чуете повече за документа на комисията. Тогава има консултации. Комисията днес след обяд трябва да вземе решение. И затова ви моля, ако искате да се изкажете, попълнете бележка, която аз търся сега в момента, и, и я подайте тук. Тогава модераторите ще ви викат по реда на постъпване на желанията. Още нещо към края на нашият workshop. Вън пред вратата ще имаме малък коктейл да се под, за подсилване – 13.30 ще дойде комисарката Рединг и ще каже няколко думи по този проект на комисията. Мисля, че това е информацията, която предварително трябва да ви дам. А сега дам думата на моята колега и заместник Рафеле Балдасар. Заповядайте, господин Баласар. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да кажа добре дошли на всички присъстващи, на всички депутати от парламента на страните членки, които са наши гости. Радваме се, че те имат възможност да дойдат днес да участват в нашия семинар. Ние искаме да закрепва, укрепваме нашите е, връзки на сътрудничество между Европейският парламент и националните парламенти. Това е изискване и на Лисабонския договор. Защо а, е, се спираме на договорното право на Европейския съюз като тема за нашия първи семинар? Защото става дума за хармонизиране на различните правни системи, които създават а, е, свои корпуси от закони и които а, в голяма степен се различават, но ние трябва да се опитаме да създадем, така да се каже, еднакви правни условия за всички граждани на Европейския съюз. Това е свързано, разбира се, с нашите усилия да изградим единен пазар на Европейският съюз и той да бъде колкото може по-ефективен. Няма да отделя много време да обяснявам нуждата от подобна стъпка. Тя мисля, че е очевидна за всички. Първият, на който ще дадем думата е господин Ханс Шулте Нолке от университета в Оснабрюк. Той ще говори за общата референтна рамка и нейното отношение към договорното право на Европейския съюз. Имате думата. Herzlichen Dank, Herr благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, позволете ми да ви докладвам резултатите от един брифинг, който изготвихме заедно с профеският колега Цол и с доктор Буш. Преди трябва да кажа, че, че участвах в текущите научни работи бях координатор на мрежата от учени, е, които заедно изготвихме проект за обща референтна рамка DCFR. И съм член като експерт на Европейската комисия. Сега има един друг експерт, който продължава работата. Това беше един доста обширен брифинг, на който бяха дадени доста въпрос, отговори, две ключови послания. Е, едното е какво е DCFR, проекта за обща референтна рамка и другият въпрос какво мислите за варианта в зелената книга от гледна точка на участниците – Подготвил съм слайдове, става дума за текст. Има две версии, една дебела версия, 6000 страници и една по-малка версия в а, джобно издание. Заглавието не е точно обща референтна рамка Изготвен е този документ от една мрежа, както казах, от координатори от всички държави членки. 150 учени в областта на право да участваха от 2005 до 2009 година. През това време този проект беше финансиран от Европейския съюз, европейските фондове за изследвания. Още от 80-те години имаше подобни работи. За пример бяха взети американски а, документи на Американският институт по право. Моля следващия слайд. Какво е DCFR? FR? Това не е само една книга, а това е написано за да изпълни определени функции. Съществените функции – съм ги записал на този списък. Ключовата функция на шестомният труд е, разбира се, да бъде източник на информация, една енциклопедия, където ще можеш да направиш справки как правото на всички държави членки по договорното право и също по а, вещественото право. Това е доста вече, но малко повече също е, е интересно се каже за политическите процеси. Ние имаме този труд, както казах, по американски образец и така сме го направили съдържанието, че всяка глава започва с дефиниция на модел, един принцип на модел – и тази дефиниция така сме формулирали, че смятаме, че правим една добра основна опорна точка за дискусия по правни въпроси в Европа. Каква функция може да има конкретно този труд? Ние сме много радостни, че е източник на вдъхновение както законодателите в държавите членки, така и на Европейският съюз и на съдиите често ще използват този документ, както и предшестващите. Във въведението на този документ сме записали, че можем да си представим, че с помощта на този труд, когато има политическа воля, може да, сме, да се създаде един а, инструмент, от който може да се започне чай в областта на договорното право. Веднага искам да добавя какво този текст не е. Това не е политическо предложение за, евро, а, за една европейска книга по законодателство. Има някои лични мнения, изразени тук и там. Групата от учени, която координирах, не се придържа към тези лични мнения, тъй като бе скептична към някой от тях. Важно е да подчертая в началото, че това не е колективно пледуар за книга по гражданско право, а всъщност е научен труд, референтен труд, като справочник, с целта да бъде полезен за законодателите и по-специално за създаването на един опционален инструмент. Моля, следващият слайд покажете. Ако погледнете по-внимателно този труд, проект за обща референтна рамка, ще установите, че всяка глава и всеки член се състои от три различни по вид текстове. Винаги има един член, след това има коментар и след това има бележки. В члена е записано модел, определен модел за момента на сключване на договор или с друг момент. Тези модели или са общи правила, common rules, е, които очакваме да въжат във всички държави членки. Често обаче това не е така. Не може да създадат общи правила за всички държави членки. След това имаме, въведохме best rules. Това ни са тези правила, които най-добре отразяват европейското виждане и са най-приемливи една от най-важните цели на тези правили е пър, правила е първо да се формира изходен пункт за информации за всички а, всички правила за сключване на договор, например. След това прочиташ а, коментарите, след това бележките и в тези бележки са записани е записана информация сравнителна по правни въпроси, как този въпрос е решен в повечето европейски държави. Това е микроструктурата на труда. Моля следващия слайд покажете. Какво е записано вътре и как какво е съдържанието на проекта за обща референтна рамка. Състои се от 10 книги. В една таблица, опростено съм ги показал, книга първа е, са общи правила и разпоредби. 10 члена, те са кратки. В книга 2 става дума за договорите. Книга 3 се занимава с а, а, вино, виновност и така нататък. Около 300 члена Книга четвърта се занимава с специални договори, например договор по услуги, книга 5 до 7 а, из, извън на договорни задължения и книги 8 до 10 а, това говориме за а, правото в областта на вещите по кои части групата от експерти се занимаваше главно с а, части от първите три книги и някои а, части от книга четвърта, договор за покупка-продажба. Говориме за около 300 члена или 300 статии, които не всички може би ще се използват, а доста по-малко от тях. Следващият слайд. Накрая няколко бележки под темата 7 опции, 7 варианта, които Европейската комисия е поставила за обсъждане в Зелената книга. Тези опции, тези варианти са доста многообразни и е, отговорите са доста различни. Ако искате да ги прочетете, ще намерите в писменния документ една таблица. Има с звездички, с точки са показани е, тези неща. Някои контури нахвърлям просто, не мога в подробности да навлезе. Когато погледнете тези седем варианти, ще видите, че мислено се прокарва строга граница между първите четири и последните три варианта. Първите четири варианта са тези, които много по-малко са инвазивни по отношение на а, правните положения. Те въжат на европейско ниво, докато последните три силно навлизат в правото на отделните държави членки. И това може да се види при разглежда на тези книги. В нашият брифинг казваме, че в четвъртият вариант се съдържат съществени функции на 1, 2 и 3. Трето, оценката дали един опционален инструмент е добър, не може сега да се направи, защото важно е какво е съдържанието на инструмента и какво приложно поле. Но може контури да се очертаят. Опционалният инструмент има тогава смисъл, когато приложното поле е вътрешния пазар. И ако погледнем проекта за обща референтна рамка, DCFR, виждаме в електронната търговия най-голямото отражение на вътрешния пазар. Така че има предложение като приложно поле, като първа стъпка да се разглежда електронно сключените договори e-commerce. Това са вътрешни за държавата а, договори, както и трансгранични договори. А, това има за предимство, че целенасочно се засяга сектора, където се очаква най-големия принос на вътрешния пазар. По съдържанието на една втора важна точка, тъй като има преплитане с вътрешно-националните законодателни постановки, за някои държави, не са много на брой, има възможност а, нивото на защита на потребителите или нивото на защита на малки и средни предприятия да бъде а, снижено. Може да се погледне кои сектори са това. Не бива последствата да бъде такова снижаване на предна линия, защото става неатрактивен този инструмент. Когато се получи така, че потребителите нямат доверие в европейското законодателство, и за това не бива да се оформя по този начин документа като резултат, като политически процес решението е да се постигне висока защита на потребителя. Естествено, опционалният инструмент е съгласуван доста точно с директивата за защита на а, потребителя. Така че може да се избира или факултативен инструмент, или тази директива. Разбира се, няма да може да реши всички правни въпроси. Тук общностното право е призовано за тази цел. Мисля, че и двете неща, когато са добре координирани. Относно опция 6 и 7 достатъчно казах. Разбира се, няма потребност за такова масивно намесване в а, правото на отделните държави членки. И накрая, целта на такъв инструмент е, когато всички го считат, че е едно обогатяване, а да не възникват страхове в националните правни органи, особено по отношение на защита на потребителя – Това от тук става ясно, че ако успеем да прокараме този факултативен инструмент през политическите инстанции, ще бъде позитивно нещо, нещо, което ще се вижда една допълнителна опция, която ще е от полза за предприятията. И това, което особено е полезно, че не само Европа ще бъде по-добре видима, но, но и предприятията ще, имат, ще виждат в това един факултативен инструмент, който е модерен, който по-добре ги защитава, който е прогресивен. Политически погледното, това е правилния път. Аз си представям, че когато един факултативен инструмент се създаде, предприятията ще получат възможност чрез качество за етикет за качество, quality label, това може да е син флаг, например, с който да се показва факултативния инструмент и особено клиентите на това предприятие ще имат в този знак доверие. Това е добре за развитие на европейската идентичност, особено в сектора на e-commerce, електронната търговия и електронното договорно право което ще помогне на всички. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Доктор Шулц Науке. Мисля, че изложението ви беше много интересно, както като съдържание, така и структура. И разбира се, от гледна точка на цялото значение – на общата референтна рамка, идеята да се използва незадължителен инструмент. Аз съм убеден, че това ще даде повод за оживена дискусия. Сега ще се занимаем с улесняваме на задграничната търговия във вътрешния пазар. Лина Лейнеман, директор по правните въпроси в Търговската камера в Финландия, има думата. Господин председател, дами и господа, за мен е чест и удоволствие, че мога да представя становището на бизнеса по тази много важна тема. Мисля, че мога всички ние има, сме разочаровани от малкия брой задгранични сделки в Европа, независимо от съвременните технологии. Особено, а, що се отнася до а, договорите между потребители и фирми. Това се дължи до някъде на факта, че имаме 27 законодателства, в които има различно договорно право и различни норми в областта на правото за защита на потребителите. Проблемът е особено сериозен за малките и средни предприятия, особено ако те функционират независимо от големи вериги. Тези предприятия обикновено нямат големи административни ресурси и обикновено нямат правни ресурси. Разбира се, имат елементарни познати, познания по националното законодателство, но обикновено не знаят, че няма съществуващо европейско договорно право. Те смятат, ми, че след като са държава членка на Европейския съюз, не може да няма някакво общо право и когато разберат, че няма, им идва като шок. Това, тези обстоятелства и когато научат, че трябва да се запознаят с всичките правни режими, това им действа обезкуражаващо. Особено като имаме предвид, че някои държави е, членки е, са засилили особено защитата на потребителите. Миналата година в Финландия проведахме проучване, т.е. Търговската камера и попитахме фирмите каква е според тях основната трудност – при задграничните търговски сделки. Повечето от отговорилите казват, че различното законодателство в различните държави членки, което води до правна несигурност и допълнителни разходи, е основната трудност пред фирмите в задграничната търговия. Те също така се споменаха е, притеснението си от съдебни спорове, различни езици, логистика. Основната трудност обаче е, според тях е различното законодателство. Ето защо искам да подчертая, че въпросът, с който се занимаваме днес, е изключително важен. Проучването, което проведахме в Финландия, е част от данни събрани от Юрошамбра, Европейската организация на търговските камери. Тези данни все още се събират и в момента има 1200 отговора. Отговорът е един и същ. Повече от половината от отговорилите посочват различията в законодателството като основната пречка пред трансграничната търговия. С друга думи, трябва да се отнесем сериозно към усилията тези проблеми да бъдат решени. От гледна точка на финландските отговорили, повече от половината смятат, че хармонизацията и упростяването на законите за защита на потребителите бих довели до увеличаване на продажби на фирмата в други страни. Както казах преди малко, ние имаме 27 различни режима защита на потребителите в Европейския съюз. И отчасти това се дължи на засилен, особено силната защита, която има в някои страни. Това води до доста объркване. Ще ви дам някои примери. търговците на автомобили понякога се оплакват и казват, че при нас има много силна защита. срокът и продължителността за гаранцията не е две години, както е в повечето страни, когато възникне проблем след две години, те се свързват с производителите в Германия или Франция. И производителите казват, че какво искате, двете години гаранция и отговорност на производителя изтекоха. Законът не предвижда отговорност от наша страна и търговецът на коли страда и възниква много объркване. Крайно време е да направим нещо по въпроса. Разбира се, в момента има и усилия за хармонизиране на европейските директиви за защита на потребителите. Задачата за постигане на пълна хармонизация без национални допълнителна защита не е лесна задача. Бих искал да насърча всички държави да постигнат максимална хармонизация. Признавам, че може би има нужда от известни отклонения, но тези отклонения и различия не би трябвало да засягат тежестта на доказването, продължителността на периода за отегляне и разходите за връщане на стоките. Ако тези различия и отклонения от пълната хармонизация бъдат допуснати, няма да има особен смисъл от усилията, които полагаме за хармонизация на защита на потребителите. Нека сега да се върна на незадължителният инструмент. Пълната хармонизация на европейското договорно право е, може би, нереалистична цел, но е един е, незадължителен факултативен инструмент би могъл да бъде отговора. Важно е обаче той да не остане само академично начинание – той трябва да може пригоден за използване на практика от фирмите, да не бъде само академично упражнение. Фирмите трябва да приемат този незадължителен инструмент, защото успехът на инструмента в крайна сметка ще зависи от европейските фирми. Напълно е възможно е, организациите защита на потребителите и е, органите за защита на потребителите също да участват в процеса на одобрение. Но при всички случаи фирмите са тези, които ще решат дали това е вариант за бизнеса или не. Кои фактори ще повлияят на бизнеса? На първо място предсказуемостта адвокатите, които решават какви, какво е, договори ще се сключват, са изключително консервативни. Аз имам опит в това отношение. Имаме нужда, освен това, от предсказуемост. Тоест, когато е, сключваме договор, трябва да сме сигурни, че договорът е валиден. Не трябва да има никаква несигурност или поне тя да бъде сведена до минимум. Как да стане достатъчно предсказуем този незадължителен инструмент? Първият въпрос е яснотата. Текста трябва да бъде толкова ясен, че всички страни в Европа да, разби... да могат да разбират смисъла. Освен това, аз не бих насърчила използването на кръстосани позовавания, тъй като а, това би създало сериозни трудности. По-нататък, един от проблемите, свързани с предсказуемостта или поне в началото, е липсата на съдебна практика. Ако трябва да се обърнем към съдебния, към Националния съд, ще имаме някаква представа какво тълкуване ще даде Националния съд. Тогава, когато има обаче има нов инструмент и няма никаква съдебна практика, ами кой ще поеме риска да каже и да предвиди какво ще бъде тълкуването? Ето това е проблемът. Съдебната практика и преди да възникне съдебната практика, кой ще използва факултативния инструмент? Разбира се, текстът ще трябва да бъде пределно ясен, пределно надежден за да могат да го използват фирмите без наличието на съдебна практика. Пак във връзка с предсказуемостта. Доколко ще бъде пълен набора от правила? Ако някои национални норми се включват, ами тогава пак се връщаме в началото. има 27 национални законодателства. Не става дума за това. Правилата трябва да, да са такива, че да избягват необходимостта от прилагане на едно от националните законодателства. Друг въпрос, свързан с незадължителния инструмент, е трудността, свързана с правила, регламентиращи взаимоотношенията между фирмите, между фирмите и потребителите и между потребителите не е, необхо... не е нужно да има защита на потребителите, ако две фирми сключват споразумение тогава, когато става дума обаче за една малка фирма от една страна и транснационална фирма от друга, тогава проблемите са сериозни. Ще ви дам пример. Проектата Обща референтна рамка – съдържа раздел за непоискана продажба и там се казва, че не възниква договор от това, че потребителите не реагират, ако фирмите им доставят непоискани стоки. Ако ние направим тълкуването, че това означава, че ако фирмата получи непоискани стоки, дали договорът ще бъде правно обвързващ? Или поне аз се надявам, че не. Не това е идеята на бизнеса и това е един от примерите, които се надявам, че показват ясно, че е трудно да се смесва договор, правото защита на потребителите с общо договорно право. Защото от една кои са правилата. Кои правила уреждат връзките между фирмите и между фирмите и потребителите? Освен това, фирмите са много разнородни и не можем да приемем, че се прилага стандартен договор, че страната, която влиза в стандартния договор е силната страна. Напълно е възможно този, който закупува услугата да е една голяма международна фирма и разбира много по-добре какво, какъв е смисъла на стандартния договор и тогава се смята, че това е слабата страна. Аз не бих искал искала това да бъде изхода. Независимо от всички тези трудности и предизвикателства, които очертах, не бих искала да кажа, че задачата е невъзможна. Възниква въпросът и за, под, за тълкуванията, за броя на тълкуванията – Виждам, че текстът е много подробен с оглед на правната традиция в северните страни. От друга страна, подходът може да изглежда съвсем нормален в други юрисдикции. Ние в северните страни сме свикнали да тълкуваме общи термини в разумна степен. И ние не се страхуваме от общи термини. От друга страна, не сме свикнали с много подробна формулировка. Така че не е лесно да се намери разумен компромис за това колко подробна да бъде формулировката. От друга страна, ако в крайна сметка постигнем решение, създадем един текст, ще трябва да насърчаваме използването на факултативния инструмент. Защ... Фирмите трябва да познават този инструмент, за да могат да го използват юридическите кантори и бизнес друженията също ще играят роля. Мисля, че ще има неохота в началото, но ще ни трябват ресурси, за да се справим с тази цел. Трябват ни брошури, диплянки, книжки, които да обясняват ползата от инструмента, но това не е достатъчно това не трябва да бъде само рекламно-маркетингов материал. Трябва да има ясно обяснение на това какво представлява инструмента и какви са ползите от него, включително и въпроси и отговори за да могат различните организации да видят дали този инструмент им приляга или не. Бих искала да кажа, че създаването на маркетингов материал не трябва да бъде предоставено само на авторите на текстовете. Имам пълно уважение към професор Шултеноке, но е необходим език, който да е ясно разбираем за бизнеса, който да им звучи естествено. Тези брошури трябва да бъдат написани по неутрален начин, за да могат юристите а, да се почувстват спокойни. И така сегашната ситуация в задграничната търговия съвсем не е удовлетворителна. Знаем, че основната пречка са различните правни системи. Трябва ни повече хармонизация, особено в областта на законите за защита на потребителите. И се надявам, че факултативният инструмент ще бъде един от отговорите. Всички ние обаче трябва да положим усилия за предсказуемостта на инструмента, за неговата яснота и а също така и за насърчаване на използването на инструмента, като разпространяваме информация за него. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря много на докладчика за това изчерпателно изложение на трудностите, които се сблъскват фирмите в трансграничните договорни отношения. Всички разбираме добре значението на всичко това за развитието на единният е, вътрешен пазар и за развитието на економическите връзки между бизнеса в различните страни членки. Ако няма е, достатъчна сигурност в трансграничните договорни отношения, економическото развитие на економическите субекти се спъва и техните възможности за търговия се ограничават. Във всеки случай, в това, което чухме, имаше нотки на оптимизъм, нещо, което е отрадно. А сега е, дам думата на Жива Дрол Новък от е, Организацията на словенските потребители. Тя ще представи погледа на европейските потребители in eh, člani nacionalnih parlamentov. Eh, potrošniško pravo se na Европа. Европейското право и потребителското право отдавна се е развило в Европейския съюз. Защо има специални правила за правото на потребителите? Аз говоря за договорите между предлагащите продукти и услуги и потребителите. Днеска е нормално да има такива а, регулации. Целта е общи правила да се разработят, независимо от това, къде купуваш един продукт или продаваш продукт като предприятие, трябва да има обща регулация, върху която човек може да се опре. Тези минимални правила или минимална хармонизация означава, че европейският законодател трябва да допуска гъвкавост на националните законодателства. Те, националните законодателства трябва да са гъвкави относно националния пазар и законодателството трябва да се адаптира към националните особености. По този начин се създава обаче известна пречка, която трябва да бъде преодоляна. Възникват допълнителни разходи за фирмите, предприятията и потребителите. Стана приоритет това законодателство да придобие европейски вид. Пълно хармонизиране на правото на потребителите ще донесе до по-малки е, разходи. Трансграничната търговия ще бъде улеснена, но тоталното хармонизиране е под въпрос, да не може да се постигне. Ако погледнем проучването Европейски барометър и отговорите, които се получават, ще видим, че предприятията не считат, че е толкова важно в 27-те държави да има едни и същи правила. И те не смятат, че е нужно успешно такова да се създаде за нуждите на търговията и за нарастване на търговията. От друга страна, потребителските организации знаят, че, че възникват често проблеми когато трябва да се даде консултация на потребител, в тези организации възниква въпрос защо няма по-голямо хармонизиране. И това са причините. Защо обаче не се постига това? Става дума за езикови бариери и за проблема как могат да се наложат чрез правото права възникват допълнителни разходи при услугите, при резервните части и така нататък. И накрая има потребители, които предпочитат да пазаруват в локални, нормални магазини, където могат да видят продукта и да а, се убедат в качеството му. В случаите на електронна търговия трябва да се каже, че една от причините за по-малкото използване на електронната търговия се състои в това, че потребителите се страхуват, че може да бъде злоупотребено с личните им данни. От кредитната им карта, данни от кредитната карта може да бъдат използвани от други лица и те да получат а, проблеми с това като потребители. А, в граничните райони потребителите често пазаруват в съседната държава. Преди всичко, защото често знаят езика на съседната държава, знаят проблемите, които съществуват и се надяват, че при проблеми могат да защитат своите права. Потребителските организации а, имат опит, от опита им, а, опита им показва, че голяма пречка за вътрешния пазар е липсата на добра система за решаване на проблеми на потребителя. По-специално по правен път потребителите чувстват, че са нарушени правата им и не могат да ги защитат, тогава те се чувстват несигурни. Това установяваме преди всичко при е, е, използване на електронната търговия. Затова ние искаме да кажем на потребителските организации, на другите потребителски организации, че развитие на вътрешния пазар е спешно необходимо да се намерят успешни форми за защита правата на потребителите. И по е, също така по-ефективни форми, когато се стигне до проблеми, а, при покупката на стоки да могат да наложат своите права, за да функционира вътрешния пазар по-добре и да се използва по-често електронната търговия. Електронната Европейската комисия за преодоляване на пречките започна да разработва един документ, една директива. Освен това, потребителското право трябва да се доразвие. Предложение на комисията при първо четене на парламента показва характеристики на потребителските организации, показва характеристики, които са критикувани от потребителски организации. Е, е, има проблеми относно този документ. Счита се, че сигурността на потребителите се намалява в редица държави. Може да с... има конкретни примери за словенското законодателство, например. Абсолютно хармонизиране би означавало, че се загубва възможността да се решава гъвкаво, гъвкаво проблемите в националните парламенти. Националните е, законодателства е, могат да реагират на проблеми на собствения пазар и да позволят едно нормално функциониране на пазара. Те също могат да реагират на потребителите, на, на, на потребностите на потребителите директно. Директивата а, носи други ефекти. Както казах, сигурността на потребителя се намалява. Поради това потребителски организации призовават европейските институции да преосмислят подхода си и да въведат само едно минимално хармонизиране – много е важно да бъдат добре защитени потребителите. Директивата може да стане инструмент, която да отговаря на потребностите на вътрешния пазар и на правата на потребителите. По този начин ще стане възможно потребителите да бъдат доволни, независимо от това дали пазаруват на техния национален пазар или извършват разгранични сделки или купуват някъде в друга държава в Европа. Поради това поздравяваме решението на комисията по търговски и парични въпроси, че се изказва за минимална хармонизация – Едно втора мярка на Европейската комисия е Зелената книга относно европейското договорно право. Също създаването на една група от специалисти с задачата да предложи е, предложение относно правната форма или правният акт и какъв трябва да е обема на този акт също какво трябва да е съдържанието му. Какво чрез този правен акт ще бъде обхванато? Обсъжданията все още продължават, но ние още от сега установяваме, че Европейската комисия вижда известни предимства в един незадължителен правен акт. Моля сега следващия слайд, покажете. Моля, покажете следващия слайд. Използването на незадължителен инструмент, въпреки че изглежда интересно на пръв поглед, тъй като потребителя може да избира между незадължителния акт и националното законодателство – е, е, възни, е, води до е, редица въпроси и загриженост. Опита, който сме натрупали като потребителска организация в ежедневната работа, на консултантската ни работа с е, потребители, установяваме, че не е реалистично потребителя да избира какво право ще се използва. Обикновено потребителят а, може да избира какво право и какъв договор да се изключи, но не може да се очаква, че той съзнателно може да избере между две правни системи. Две правни форми и а, две законодателства. И да лесно да разбере кой вариант за него ще е по-добрия. Достигнатата степен на защита на потребителя в националните законодателства – и в европейските директиви остава под въпрос дали ще продължат да съществуват. Може да се стигне до разграждане на тия системи. Възниква въпроса, може ли да се избегне чрез избор и а, как потребителя да може да избира – използването на един незадължителен инструмент може да доведе до това, че на национално ниво да се стигна до проблеми. По-настоящем има гъвкавост, която е крайно необходима за защита на потребителите. Националният законодател може да се адаптира към местния пазар и бързо да реагира. Може да предотврати щети за потребителите. Моля, следващия слайд покажете. И следващата. Потребителските организации не са против промените. Покачете, моля, последната. Последния слайд. Благодаря. Потребителските организации не са против промените, както казах. Ние подкрепяме промени, но ние сме загрижени, когато установяваме, че в Европа няма ясна визия и стратегия за едно бъдещо, една бъдеща защита на потребителите или едно бъдещо общностно законодателство в защита на потребителите. Трябва да се помисли какви пречки има и те да бъдат преодолени. Трябва да се помисли кое създава добавена стойност за потребителите, добавена полза за него. Трябва да се познават потребностите на потребителите и те да се отчитат. Решенията не бива да бъдат а, създавани под натиск. Ние трябва да сме наясно, че потребителят винаги разглежда въпросите и решенията на европейско ниво чрез от собствения го, как се отразява на собствения му живот. По-настояще не е лесно много за потребителите. Европейската политика за потребителят е политика, която директно се чувства а, върху собствената кожа на потребителя. Чувства той това, как това влияе на живота му. И затова е много важно за потребителите. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Благодаря на, на госпожа Новак, който много ясно, която много ясно очерта проблемите на потребителите във връзка с предлаганият факултативен инструмент. Тя много ясно също черта границите на прилагането на подобен инструмент при електронната търговия в вътрешният пазар. Всичко това а, показва а, границите, които в момента затруднява трансграничната търговия и опасенията на участниците в нея. А сега ще чуем лекция за проблемите, които възникват поради липсата на общи правила в ежедневната дейност. Давам думата на Томас Клинг, съдя в районният съд в Штутгарт. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Европейският парламент за поканата и за това, че ми даде възможност да споделя с вас мисли как създаването на факултативен а, инструмент за договорно право може да улесни работата на съда. В първата част а, искам да ви представя някои от пречките на трансграничната търговия, предтрансграничната търговия. Във втората част ще очертая какви качества би трябвало да има инструментът, незадължителен инструмент според мен? Ако една страна не изпълнява задълженията си по договора, другата страна иска да наложи изпълнението на договора, може да се използва подобен инструмент. Във всички е, дела по договорното право, съдята трябва да прилага правилата и след това правилата на договора и след това правилата а, в законодателството. И затова тълкуването на, на договорите винаги е една от главните задачи на съдята в подобни дела. Сега ще се спра на някои от главните пречки в случаите при трансгранични сделки и свързаните с тях правни спорове. Преди всичко езиковата бариера. Тази търговия много често обхваща документи на различни езици. Но тези документи трябва да се впишат в правните правила на съответната страна. Този, тези документи трябва да бъдат преведени и на делото трябва да присъстват преводачи. Дори ако имаме един и същ инструмент за договорно право, тези пречки ще останат инструмент за договорното право обаче ще подпомогне една по-открита правна култура по отношение на чужите езици. Ще подпомогне също така общото разбиране на някои правни понятия и това ще улесни общуването между различните юрисдикции. Достъп до чуждестранното право. Възникват трудности, когато трябва да се прилага правото на чужда страна – съдята обикновено не познава чуждестранното право достатъчно добре и затова съдебната, в съдебната практика трябва да се търси е, мнение на вещи лица, на експерти, дори когато става дума за малки въпроси в чуждестранното право. Ако имаме общ инструмент, не, няма нужда, има нужда от прилагане на подобни експертни консултации и това ще направи воденето на делата по бързо. Разбиране на чуждестранната правна култура. Участниците в делата имат различна правна култура и тълкуването на договорите трябва да вземе предвид намеренията на страните, но може трудно да се определят намеренията на една чужда страна по отношение на един или друг предмет на договора. Това, че настояват на изпълняване на договора, не съвсем не значи, че страните го разбират по един и същи начин. Създаването на инструмент за договорно право ще подпомогне по-доброто взаимно разбиране на правните култури на страните, тъй като ще се създаде обща референтна рамка. Отношение към други части на законодателството – Главна трудност при разработването на инструмент за договорно право е неговото взаимодействие с други части на законодателството. При подготвянето на един трансграничен контракт трябва да се вземе възможността от е, възможност производство, правилата и правилата за доказване, е, които се придържа един или друг съд. Тук е, има значение и вечното право проявяват се разликите в това право на различните страни, което води до различни тълкувания на собствеността и различни други правни въпроси. Неизяснените отношения към процесуалното право не трябва да предотвратяват прилагането на европейското договорно право, тъй като тези взаимодействия зависят от всеки конкретен случай и от страната, в която се завежда делото. Договорното право на Европейския съюз обаче трябва да бъде съвместимо с различните правни подходи в тази област. Економическо превъзходство на една от страните. Възниква в договорното право е, проблем при превъзходството на една от страните на другата. Не само в сделки с потребителите, но също така и в сделки между предприятията. При трансграничните сделки този проблем е още по-голям в сравнение с вътрешните сделки, защото една от страните може да не е запозната с приложимото право и да не разбира а, неговите, а, неговото тълкуване. Превъзхождащата страна винаги почти ще се опита да наложи своето вътрешно право като приложимо право спрямо договора, тъй като тя, разбира се, познава много по-добре законите на собствената си страна. Затова ще се опита и да ги наложи. По отношение на защитата на потребителя, един инструмент за договорно право трябва да включва това, което е постигнато в защитата на потребителите до сега. При трансграничните сделки между предприятията един подобен инструмент ще направи превъзходството на една страна и използването на това превъзходство по-трудно. Договорното право на Европейския съюз следователно ще допренесе за равнопоставеността в, на страните в Европа. Цена на сделките. Цената на сделките се изразява във време, усилия и пари, за да се уреди сделката, но тя също обхваща и цената на съдопроизводството при нарушаване на договора. При международните сделки страните обикновено правят, съставят писмен документ, който се съставя от техните адвокати. Тези споразумения обикновено предвиждат клаузи за арбитраж, при което се избягва воденето на дела. Обаче в ежедневната практика между малки предприятия не се правят подобни а, договори, тъй като много пъти може това да е доста скъпо. В моят опит а, договорите зависят преди всичко пред... от малките, малки средни предприятия се опират предимно на действащото законодателство. Много пъти предприятия са твърде малки, за да наемат скъпо струващи адвокати, но, разбира се, те са застрашени в такъв случай от съдебни дела, ако възникнат проблеми. Такива малки фирми обикновено не поемат рискът от разгранични сделки, защото не искат да бъдат съдени в чужда страна по чужди закони инструмент за договорно право на Европейския съюз ще улесни подобни малки предприятия в сключването на трансгранични сделки, защото ще им даде достатъчна правна сигурност и предсказуемост. Така че рискът и цената на международните сделки ще бъде предвидим, ще бъдат предвидими или най-малко ще бъдат намалени и по-лесно оценими. Роля на съдилищата. Дори и да се направи задължителен инструмент за договорното право, приложението на подобен инструмент ще се различава в различните страни членки. Тълкуването на двусмислените части на закона и изпълнението на договорните или законните задължения винаги включва преценка и известна правна несигурност. Това води до проблема, че един и същи инструмент може да се прилага различно и да бъде постепенно променен от юриспруденцията. Т.е. за да има достатъчна правна сигурност и предсказуемост е необходима нуждата, необходимо е еднакво прилагане на подобен инструмент в целият Европейски съюз и това тук идва по-голямата роля на съдилищата. Създаването на инструмент за договорно право в Европейския ще доведе до по-голяма предсказуемост и сигурност в трансграничните сделки. Трудно е обаче да се определи а, на какво ниво на подробност а, трябва да бъде подобен инструмент. Ако той е много общ, а, възниква възможност от различно тълкуване. Ако е много подробен, обаче може да има противоречие и непоследователности в самия документ. От гледна точка на съдията най-важен въпрос въпроси са следните дали са изпълнени договорните задължения или има тяхно нарушаване на договора. Какво да се направи, за да се коригират съществуващото положение? Какви щети могат да се искат? И един инструмент трябва да дава ясни насоки как да се прилагат, как да се отговаря на всички тези въпроси, които са много важни в ежедневната практика. В заключение ще кажа какви качества трябва да има един договорен инструмент за договорно право. Първо трябва да бъде достъпен. Един подобен инструмент трябва да бъде лесно достъпен за специалистите на различни езици. Второ, обхватност. Структурата и езика на инструмента не трябва да бъдат прекалено сложни, за да може той да се използва и разбира. И колкото по-лесно се разбира, толкова по-лесно ще се използва от страните. Съвместимост инструментът трябва да бъде съвместим с други законни, особено процесуалното право и вечното право. Гъвкавост. Той трябва да, да бъде достатъчно гъвкаво, за да могат да го прилагат съдилищата и съдиите към различни случаи. Задължителност. Само инструмент, който е задължителност, може да се използва в практиката, защото страните, които сключват договор, трябва да имат определена сигурност и предсказуемост на изхода. Факултативност. Той трябва да бъде факултативен за влизащите в договор страни. Той трябва да се разглежда като альтернативен режим на вътрешното договорно право. Той трябва да бъде също така убедителен и привлекателен страните трябва да виждат предимствата от един подобен правен инструмент, за да могат доброволно да изберат да го използват. Устойчивост. Прилагането на един подобен инструмент се нуждае от време. Правната сигурност зависи не само от инструмента, но също така от съдебната практика по, практика по неговото тълкуване договорното право на Европейския съюз трябва да бъде устойчиво, до толкова, доколкото трябва да бъде открито за а, подобно развитие. Ще минат няколко години, докато се натрупа съдебна практика по отношение на тълкуването и прилагането на инструмента за договорно право в приправните спорове. Няма никакво съмнение обаче, че в бъдеще тези усилия ще донесат плодове. Благодаря. Благодаря доктор Клинк. Мисля, че гледната точка на съдията за това, кой инструмент за договорно право би бил полезен и какъв ще бъде ефекта върху работата на съда, е много ценен принос в нашата дискусия. Дискусията е не само академична, тя има и практическа насоченост. Сега ще чуем Европейската комисия и господин Дирк Штауденмайер, ръководител на отдел гражданско и договорно право. Благодаря, господин председател. Благодаря е, добро утро, госпожо, уважаема комисия. Искам да изложа становището на Европейската комисия, да ще спра на три неща. Коя, кой е происхода на зелената книга? Второ, економическите проблеми, които, с които искаме да се справим в Зелената книга. Зелената книга не е решение в търсенето на проблем, а и искаме да реагираме на конкретни известни проблеми. Трето, искам да се спра на някои а, неща, по които говориха преджеговорищите. Първо, откъде идваме? Европа се старае да излезе от финансовата и економическа криза. Последните прогнози на комисията от миналия месец не са особено оптимистични. Това е една прогноза между големите държави в Европейския съюз, която показва растеж 1,7% за тази година и то само поради това, че Германия и Полша имат 3,4%. Тоест, другите големи държави са доста по средното ниво за Европейския съюз. 1,7% за Европейския съюз, казах. Но по-низките стойности също не са радващи. Това не е устойчив растеж, това не е добра база за излизане от економическата и финансова криза. И това, уважаеми дами и господа, е изходната точка. Тук стратегията 2020 залага на това как може да се гарантира устойчив растеж в Европейския съюз. Това е важното. Комисията използва един от своите важни инструменти или общността използва своите помощни средства, а именно вътрешния пазар. Конкретният въпрос гласи как може вътрешния пазар да функционира по-добре? Как може все още съществуващите проблеми на този пазар да бъдат намалени? Тук възоснова на данните, с които разполагаме, имаме големи, голямо количество данни за оценка на въздействието. И един от проблемите е, че разликите, които се получават а, в резултат на различното договорно право в отделните държави. Проблемите с достъпа до пазарите, които се създават от тези различия. И точно на това иска да се спре комисията. Това е същественият економически и общностен проблем. Как да създадем растеж в Европа чрез намаляване на щетите при навлизане в европейският вътрешен пазар? Поради това през юли тази година Европейската комисия издаде Зелената книга като една пионерска инициатива. И днеска може да се счита, че това ще и бъде работната програма за следващата година последващите мерки ще имат стратегическо значение, описаните в Зелената книга за работата на комисията през следващата година. Кои са проблемите? Виждаме четири проблема. Два проблема за предприятията и два за потребителите. Първо, споменатите от преждеговорившите повишени разходи за транзакции, а, разходи на предприятията. Една четвърт от европейските предприятия извършват трансгранични сделки, т.е. 3 от 4 а, предприятия функционират само на националния пазар. Те искат да излезат на външни пазари, ако има единни правила. Защо предприятията не навлизат на външни пазари. Как да се осъществи достъпа в други държави членки? Първо, повишени разходи, казахме. Нека да погледнем b си обхвата, т.е. отношенията между предприятия и потребители. Или трябва да се използва цялото потребителско право, или задължителното договорно право, когато искате да продавате вашите продукти или услуги на външни пазари. Това създава проблеми за предприятията. Като разбереш кое е приложното право, трябва да се запознаеш с съдържанието му. Разходи за превод на текста, разходи за правни консултанции. А защо имате, се налагат такива? Първо, договора трябва да отговаря на националното право. Първият проблем е с разходите. Вторият проблем е, че предприятието му трябва правни консултации. Възоснова на общите търговски правила, тя е, предприятието е намерило най-удачното решение за договора, но то може да е различно, ако се изхожда от друго национално право. Тоест трябва ви правна консултация, за външното право и за другото право, за да намериш най-изгодното положение за договор. А, това струва пари. Една оценка на едно проучване в Великобритания за малки и средни предприятия показва, че тези разходи са 15 000 евро на предприятие на, във всяка държава членка. Средно. Но 15 000 евро не е толкова много, ако се погледне Алкател или Сименс или някой друг голям концерн или голямо предприятие в някоя държава членка, но 15 000 евро за едно малко или средно предприятие е много пари. И преди всичко, когато умножиш това с държавите, с броя на държавите членки, ще видиш голяма сума се получава. Точно става дума за малките и средни предприятия. 99% от предприятията в Европа са малки или средни предприятия. Имаме съвсем и ясна статистическа връзка между насърчаването на малките и средни предприятия от една страна и повече иновации, по-голям растеж и повече работни места. И точно за това става дума. Това е важно за нас. Ние се опитваме да намалим разходите преди всичко за малки и средни предприятия. Втори проблем за предприятията е синергийните ефекти, които не могат да използват предприятията. Предимствата от растежа. Както казах, за всяка държава членка има нужен нож, договор, когато искат да извършват трансгранични сделки. Представете си, че искате да продавате продуктите си въз основа на един единствен договор. Или искате да използвате една единствена платформа в областта на информационните технологии. Това би довело до големи економии на разходи. Колкото повече държави членки има толкова по големи предимства ще имате от тези синергийни ефекти, а по-настоящем европейските предприятия не могат да ги използват. Идеята е да им се даде възможност да ползват тези предимства, <clears throat> тези ползи. До сега говорих за предприятия. Нека да поговоря сега за потребителите. Първият потребител, проблем, който виждаме при потребителите, най-добре се описва възоснова на едно поручване, което направихме. Взехме една кошница от 100 продукти, които потребителя с удоволствие купува. 100 представителни продукта в една потребителска кошница. Проучихме дали тези продукти могат да се намерят онлайн в отделните държави членки. <clears throat> Шокиращ резултат засяга малките пазари на Малта и Кипър. Повтарям, 98 от тези 100 продукта не можеха да се купат в Кипър или Малта онлайн. Добре, човек може да каже, но това са малки, дребни държави членки но нека да погледнем следващите 13 държави на Европейския съюз с нарастващата големина. Над 50 от 100 продукти не могат да се купат онлайн на местните пазари. Нека да направим едно сравнение с цената. Ако се ако се каже, че тези потребители отиват в друга държава членка да купат тези продукти и тогава установяваме, че могат да се получи предимство в цената 10%. Това показва, че потребителят, особено в малките и средни пазари, няма функционираща конкурентна среда, тъй като има твърде малък избор, твърде високи цени и вероятно ниско, по низко качество. Втори проблем за потребителите е следния – когато един потребител е активен и отиде в друга държава членка и се опита там да продаде продукт. Не искам да посочвам конкретни държави, но нека да кажем един литовски е, или един латвийски потребител, който купува от германско предприятие. Той, той отива слага го в потребителската кошница, стои пред компютъра, въвежда си имената, адреса, данните на а, кредитната карта. Щом зададе Латвия, изчезва надпис, който ние не продаваме в Латвия. Ние установихме, че имаме 11 000 опити за транзакция в електронната търговия – Тоест, опитахме с, с 11 000 транзакции и установихме, че 61% не станаха, не можаха да бъдат осъществени. Не казвам, че причината е различното договорно право, но все пак помислете, е 61% от активни потребители не можаха да бъдат осъществени. Това е ситуация, която е, леко казано, незадоволителна. Това бяха проблемите и за това става дума ние сме загрижени точно за това. Ние като комисия представихме зелена книга. Аз ще се спра днес обаче само на една от част от тази зелена книга, именно незадължителният инструмент. Това е едно иновативно решение. Има два особени, бих казал, шармантни ефекти, а именно. Първо, за разлика от хармонизацията, този инструмент не замества националното право. Националното право продължава да съществува, то може да продължи да бъде използвано. Второто, вторият ефект е незадължителност, т.е. страните могат да избират, имат избор. И ако не искат да избират, тогава няма да избират. А като не избират, няма да имат разходи. Само когато страните, и то забележете, двете страни виждат економическа полза, тогава ще изберат този инструмент. И те ще видят полза от един економически инструмент и преждеговорище също споменаха, когато първо лесно се работи с него, има достъп лесен до него и второ отговаря на економическите им потребности. Ако не, няма ги тези два фактора, те не го избират. Тогава се работи с наличното. Но когато виждат економическа полза, например по-голям избор при по-ниска цена или по-високо качество, или използване на сергийни ефекти и по-големи предимства, тогава ще изберат точно този инструмент. И това е шармантното в незадължителния инструмент. Няколко думи по преждеговорищите. Нека да започна с госпожа Дрол Новак. Тя посочи редица важни неща, които са за потребителите особено важни. Аз споменах двете страни по договора ще изберат инструмента, ако желаят. Тоест, потребителите също трябва да поискат да изберат. А те ще го направят само тогава, когато им дава голяма защита. Само тогава. Като потребители защита трябва ясно да се каже. Високото ниво на защита няма да е най-високото и максимално ниво на защита, тъй като в такъв случай потребителите няма да имат интерес въобще да използват този незадължителен инструмент. Но аз казвам достатъчно високо ниво на защита. Какво е важно за потребителя? Потребителят му трябва по принцип доверие в националното право, защото изхожда от това, че няма да го измамат. Другата страна по договора няма да го измами. И точно този това принципно доверие трябва да съществува в този незадължителен инструмент, иначе няма да бъде избран този инструмент от потребителя. Второ, госпожа Дролнова казва, че потребителите предпочитат да пазаруват на локалния пазар и нямат достатъчно голям избор. Когато потребителят пазарува на локалния пазар, той вижда някакво предимство и ще продължи да пазарува на локалния пазар. Не е длъжен да избира незадължителният е инструмент. <clears throat> Ако иска да пазарува в местният квартален магазин, защото познава продавача, ще продължи да го прави. Никой не му пречи да го прави. Второ, за избора на потребителя. Тук са два сценария, които са важни. Първият сценарий – е следният. Кой има избор? Първият а, сценарий е предприятието има избор. Вторият сценарий казва, потребителят има избор. Има различни аргументи, про и за, про и против. И комисията е, ще го ще, ще а, знае повече след като оцениме въздействието. Но да погледнем най-лошия случай от страна на потребителя, а именно предприятието да има избор. Това може да доведе до това, това е един екстремен случай, Аз работя като адвокат 16 години в защита на потребителите. Отивам към е, обръщам се към един адвокат, а потребителят ми казва, може да купиш трансграничен, по трансграничен начин този а, е, продукт, само когато използваш незадължителен инструмент. Потребителят все още има избор. А именно, изборът ме да купи продукта и той знае, че няма да бъде измамен. Т.е. нивото на защита на потребителя ще бъде много високо. Но той има и полза от купуването на продукта, получава по-голям избор при по-ниска цена. 10% за които говорих преди малко. Средната полза от купуване а, на продукта по трансграничен а, начин И когато вижда тези ползи, той ще го направи. Или все още той, о, о, той, когато знае, че този незадължителен инструмент му гарантира достатъчно висока сигурност, той ще се възползва от него. Тоест, потребителят може да претегли начина, тези неща. Нека да оставяме тази възможност да може да претегля и да избира. Е, ефективното правосъдие е много важно за потребителя. Ние като комисия го виждаме това. В а, а, цифровата агенда, която комисията обяви за 2012 година, предлагаме правен инструмент, който предвижда извънсъдебни процедури за трансгранични сделки. Този инструмент може великолепно да се съчетае с незадължителния инструмент и потребителят ще има не само едно интересно решение от вечностното право, но ще има и начин за налагане на своите права, който не струва много, бърз е и ефикасен. Тоест комисията ще се погрижи за това. Тази мярка не искам да говоря предварително, но едно от стратеги... една от стратегическите мерки в Европейската комисия ще бъде това за следващата година. Ние виждаме този проблем и ще се справим с него. Няколко бележки по преждеговорищите, по другите, които се изказаха. Това, което господин Клинк каза, не мога да добавя много. Това е съдия. Има редица ползи при използване на <coughs> незължителен инструмент. Господин Клинк каза различното тълкуване чрез националните съдилища. Той не спомена, че това е проблем. Но въпреки това има хора, които виждат в това проблем. Искам да говоря за него. По принцип, има случаи, където първа инстанция на съда в Неапол, а втората инстанция е в Упсала. и ще тълкуват едно и също един и същ е, текст от е, незадължителния инструмент и могат да стигнат до различни решения. Това е проблем. Първият ми отговор на този въпрос е естествено е, може да се обърнем към общата политика, но този път е дълъг. Другият отговор е това действително проблем ли е? Представете си, например, пример от Германия, може да бъде от Франция и Великобритания. Един съд, съд в град Кил или един съд в Розенхайм тълкува немското законодателство или във Франция да се тълкува гражданския кодекс. И могат да се стигна до различни обаче решения на съда. И тогава не се вълнуват много хората. А защо трябва да се ядосваме, че съд в Неапол и съд в Упсала реша... Е, е, взимат различни решения по един и същ казус? И мислиме дали да не създадеме база данни, която да свързва всички а, съдилища, които се занимават с незадължителният инструмент. Например, съда в Неапол поглежда и казва, ага, случат е подобен на този в Упсала, който вече е решен по определен начин. Имаме паралелност на а, издадените присъди и съдебни решения. Тоест, първо, не е много голям проблем. Второ, не бива се досваме за него. И трето, може да бъде решен по а, подобен начин. Относно Лена ли Найнма, данните от Европейската търговска камера с, с голям интерес ги следа. Почти 80% от финландските предприятия казват, че различните законодателства са голям проблем. А другите пречки са а, страхът от съдебни спортове. А, езиковите различия са под 25%. Това подчертава кои са действителните пречки. Същите данни се получават а, при допитване на Европейската търговска камера до другите държави членки. Ние трябва да се погрижиме за тези проблеми. Относно споменате проблеми от господин Клинк и госпожа Линайнма, с незадължителни инструмент. Той трябва, разбира се, да е ясен, да бъде достъпен. Имам великолепни експерти в нашата експертна група, моите колеги и аз в комисията. Не работим на празно, не получаваме заплатите си за нищо. Ние работим и ще създадем необходимото. Много е ясно това, което каза Линайма. Найма че не бива да има празноти в националното право. Незадължителният инструмент трябва да покрива всички съществени проблеми в договорното право. Трябва да се погрижим за това. Трябва да се погрижим освен това да се прави разлика между B2B и B2C. Но за кое става дума? И с това приключвам трябва да намериме практическо решение за практическите проблеми на предприятията, на потребители, да им го предоставиме това решение, за да могат да избират незадължителния инструмент, ако им се струва разумно решение за техния економически проблем. И с това ще постигнем економическия растеж във всички държави членки на Европейския съюз. Благодаря за вниманието ви. Благодаря. Доктор Штауденмайер. Много изчерпателно и цялостно изложение, което обхвана всички аспекти на договорното право, потребителите, пазарите, необходимостта от по-нататъчно развитие на вътрешния пазар след економическата криза. Започна и изоставаме от графика. и бихме искали да проведем дискусия. Ще започнем с Лорд Балнес от Камерата на лордовете. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че свикахте тази среща и поканата за националните парламенти. По отношение на проекта Общата референтна рамка, ние като като комисия в Камерата на лордовете я разгледахме и написахме доклад. И заключението ни е, че сме против хармонизация на общото договорно право. Не виждаме никаква а, полза от гледна точка на взаимоотношението между ползата и разходите, смятаме, че този проект трябва да бъде разработен под формата на проект, на, на проект за условия. За съжаление, комисията е разработила нещо, което нарича инструментариум, котия с инструменти. Предварителното ни становище за седемте варианта – са следните. Ние сме против хармонизацията на общото договорно право. Смятаме, че държавите членки сами трябва да правят това. Не виждаме а, данни за това, че ползата би била по-голяма от а, разходите, с които би, би, било свързано, би била свързана смяната. В светлината на заключението от съвета, подхода за хармонизиране не, не фигурира в дневния ред. Що се отнася до факултативния инструмент, имаме известни съмнения относно неговата полза – бях е, цитирани различни становища и данни. Е, няма обаче особена подкрепа е, сред фирмите и потребителските организации в Обединеното кралство. Преди да се направи нещо по-нататък, бихме искали оценка на въздействието, преди да дадем подкрепата си за това предложение за незадължителен инструмент. Мисля, че най-малко възражения би предизвикал втория а, вариант. А, както каза съдията Клинкс, качествата на... Той трябва да има, каче... Той трябва да има качества, на е, договорно право. Разбира се, законът, езикът ще си остане източник на проблеми. Представителят на комисията каза, че целта, с която всички сме съгласни, да се подпомогне растежа, да се намали бюрокрацията. Имам обаче притеснение, че това предложение няма да намали разходите, ни, няма да реши магически проблемите на сегашната ситуация. Е, правното общество на Англия и Уелс и би трябвало да кажа в подкрепа на трудностите, които виждам, в Обединеното кралство има три юрисдикции. Те смятат, че няма нужда от е, този незадължителен инструмент няма ясна причина защо е необходим такъв инструмент и как той би преодолял трудностите с трансграничната търговия. На мен ми се струва, че голяма част от трудностите са свързани с защитата на потребителите и това е областта, с която трябва да се занимаем. Съдията Кинг говори за времето, което е необходимо, за да се изгради набор от европейски правила. В този незадължителен инструмент ще има нужда от много позовавания към Европейския съд и институция, която вече е, страда от е, огромно натоварване. Ако трансграничната търговия влияе върху потребителите, именно това е областта, в която, на която трябва да обърнем внимание. Госпожа Лина Май от е, Финландия подчерта в своето ценно изказване, че Притесненията на потребителите са основното съображение. И мисля, че това е областта, с която трябва да се занимавам. Сега няколко две бързи, няколко много кратки наблюдения. Аз подкрепям инициативите в тази област, но в областта на гражданското правосъдие има една тенденция да се е, отправят е, цялостни предложения с толкова сложен характер и изискващи толкова големи промени и пригаждане към различни национални юрисдикции, че е твърде много да се отчете едновременно. Това предложение е част от поредица. Има едно предложение и за разводите. В областта на гражданското правораздаване би трябвало да се получим от областта на наказателното правораздаване, където има един постепенен подход. Разработването на инструменти и мерки, които да подсилят правата на гражданите и да засилят взаимното доверие между гражданите, живеещи в различните правни системи. Благодаря. Думата Думата има представител на шведския парламент. Благодаря, господин председател. И аз искам да се включа в тази дискусия. Очевидно, ние идваме от различни краища на Европа, виждаме различни трудности. Защита на потребителите, тълкуване на законите. И очевидно, отправна точка е директивата за защита на потребителите във всички европейски страни е, обсъждаме въпроса как договорното право засяга потребителите. Както знаем, положението в различните страни е различно. В е, скандинавските страни съдилищата възприемат по-широк подход, когато трябва да решат е, дали има нарушаване на договорните задължения или не. ако имаме задължителен инструмент, дали ще възникнат проблеми и какви, все още е трудно да се каже. Ако, за, ако инструментът е факултативен, той може да бъде разглеждан само като една възможност. Не съм съгласен с това, което беше казано, че тълкуването на правните норми ще бъде задължително. Аз самият съм съдия, работил съм в Стокхолмският съд, градски съд, преди да стана депутат. Значи, Въпросът е как страните по конфликта тълкуват проблемите и а, трябва да има инструмент, който да им помогне, за да го а, сторят правилно. Какви са намеренията на страните във всеки съдебен спор, а, които намерения изразени в договора, който те са сключили. На практика, ако страните биха искали да регулират някоя страна от своите отношения по определен начин, а те трябва да го запишат в договора, за да са сигурни, че ще получат това, което желаят. И ако задълженията не са изпълнени, те прибягват до съда, а съда може да тълкува по различен начин нещата. Съдията може да разговаря с страните, за да разбере как те тълкуват своите задължения или може да прибегне до прилагане на закона. В края на краищата се стига до решение, съдебно решение. И аз малко се тревожа, като чета Зелената книга, където се казва, че ще има правила как да се тълкуват нещата. Но тълкуването зависи от начина на работа на съда и от начина по който е изключен договор между страните. Ако сме прекалено ограничени, прекалено стрикни, тогава ще загубим нашата гъвкавост, ще трябва да се ръководим само от правила, няма да имаме възможност да преценка. Това се отнася и когато се отнасят закони за електронната търговия. Винаги сме казвали, че законодателството трябва да бъде неутрално по отношение на технологията. Трябва добре да се помисли преди да пристъпим към подобно нещо. Обикновено контакти се установяват чрез интернет, по телефон, понякога и с най-обикновена старомодна поща. Как ще прилагаме закона към тези различни положения? Както казах, закона трябва да бъде неутрален по отношение на техническите средства, към които се прилага. В Зелената книга, в раздел обхват и приложение на гражданско-правните страни на инструмента, не знам защо този параграф е по някакъв начин е с различен шрифт, като че ли е изтъкнат. Мисля, че обаче той а, си струва да бъде обсъден като имаме предвид, е, че бихме искали да улесним международната трансгранична търговия, е, но това може да стане само когато се отчитат е, реалностите на ежедневната практика. Благодаря, господин Афсан. А сега господин Секалиш от Полският парламент. Благодаря за думата. Благодаря и за поканата на, към националните парламенти. За мен тази дискусия е много важна. Аз съм председател на Комисията по съдебните въпроси и правата на човека в Полския парламент. Но през 80-те години, когато се водеше кръглата маса в Польша, аз бях а, адвокат, аз съм а, завършил а, университета във Варшава, след това съм специализирал в Цюрих. В Польша много чужди фирми искат да инвестират и като адвокат моята кантора е съставяла много договори за австрийски, германски фирми и помня много добре проблемите. Както, казвах всички, както казаха всички, до сега правните системи не винаги са съвместими. Много често възникват проблеми и с правната култура, която е различна. Така че процесите, които текат от 5 години насам, а именно желанието за хармонизиране на договорното право, е нещо важно. Аз разбира се осъзнавам факта, че има три страни, в които има обичайно право. И това, това е проблем. Това беше споменато и от представителя на Камерата на лордовете – преди Втората световна война обаче ние осъществихме така, такава хармонизация в Польша в продължение на 125 години. Ние бяхме разделени между Русия, Прусия и Австро-Унгарската империя. И в крайна сметка ние успяхме да разработим единен кодекс. Така че е възможно, но отнема време. Трябва да се постъпва стъпка по стъпка, както каза ораторът преди мен. В Полша ние сме Смятаме, че може би е рано за общо договорно право, което да се прилага в цяла Европа, но има подкрепа за този незадължителен инструмент. И по време на полското председателство, което ще започне през 2011 година, ние бихме искали е, да е, поставим акцент върху този инструмент и бих искал той да стане приоритет на полското председателство. Професор Ханс Шуке Ноте спомена че в групата, която е изработила проекта за обща референтна рамка, има участники от Полша, водим е, разговори с него в Полския парламент, така че отношенията са взаимни. Имаме система, най-сетне, на е, факултативен инструмент, която функционира абсолютно безпроблемно, особено в договорите между предприятията. Тези договори са обикновено на, по, на по-високи стойности, така че разрешаването на споровете или приложението на правото на трета страна или на правото на една от страните. Например, в Швейцария Тя не, не е държава членка на Европейския съюз, но нейното право често се прилага при, в договори между полски и немски фирми. А, така че става дума за договори между Европейския съюз, но в Европа има и други арбитражни съдилища, към които можем да се обръщаме. Аз не се притеснявам от а, различията. Не се притеснявам от различията в решенията на а, съдилищата от различни инстанции. Според мен решенията на първоинстанционния и второинстанционния съд, които са различни, ми това е нещо съвсем нормално. Защото ако за основа се взима първоначалното решение на съд във Франция, съдилищата могат да взимат решения в Полша. Това би било автоматично решение. Всеки случай е различен. Макар, че договорът е един и същ и страните са подобни, да се смята, че решението трябва да бъде едно и също във всеки съд, ми това би било много опасно за съдебната система, тъй като основата на решението е оценката, която съдята прави по същество и за това какво е, кои са приложимите закони. И за да обобщя, в Польша смятаме, че е рано за общо европейско договорно право, но сме за това да се сили работата по незадължителния инструмент. И освен това смятаме, че задълбочаването на интеграцията, на интеграционния процес ще отнеме време. Благодаря, господин Калис. Сега представител на Испанския сенат. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата, благодаря, че ми давате възможност и аз да кажа какво мисля. Тук сме четирима представители на Испания, двама сенатори и двама служители. Представяме и групата и на социалистите, и на Народната партия. Аз а, самия съм от Канарските острови, от остров Гран Канария. И въпреки това не се чувствам изобщо изолиран. Винаги гледам с а, надежда на бъдещето. И смятам, че сега е много подходящо да се занимаваме с а, този проблем, защото преживяваме криза, а на гръцки това значи възможност. Възможност за създаване на нови работни места, за преодоляване на финансовата криза и ако сега не е време да предприемем подобна стъпка, кога ще бъде това време? Защото много от европейци се чувстват несигурни, беззащитни, тревожат се за бъдещето, а ние, парламентаристите, трябва да бъдем на страната на хората. Трябва да защитаваме нашите граждани. Разбира се, необходимо е да избегнем още една подобна финансова криза и затова сега е момента да действаме. Да покажем, че вярваме в бъдещето. Различните правните системи на Европейския съюз е, взаимно си влияят, взаимно се оплождат. Разбира се, е, положението непрекъснато се променя. Ние се учим от системите, които имат прецедентно право, учиме се и от онези, които имат е, ясни писани закони. това, което става, има своите корени в миналото. Понякога ние не разбираме, че ни е нужна промяна. Но като депутати, въпросът за, въпроси като въпросът за факултативният инструмент трябва да не занимават Въпросът е дали пазарът може да реши всички проблеми, дали може да разчитаме на незадължителни принципи или са ни необходими а, правни норми, които са повелителни, за да може да разчитаме на това, че те ще бъдат изпълнени. До толкова аз, колко става дума за инструмента, аз мисля, че би трябвало да се позовем по-скоро на член 315 от договорът за функциониране на Европейския съюз, отколкото на, на членове 81 и 114. Разбира се, искаме да помогнем на малките предприятия, на потребителите. Те трябва да видят, че им предлагаме нещо повече от това, което те вече имат. Защото ако им предлагаме нещо, което е по-лошо, естествено никой няма да го използва и никой няма да бъде съгласен да го използва. Вече съществуват норми на защита на потребителите, на защита на малките и средни предприятия. И, както знаем, големите фирми имат е, големи правни екипи, могат да наемат скъпи адвокатски фирми. Нужда от защита обаче имат малките предприятия и отделните потребители. Тоест големите нямат нужда от подобен а, инструмент, защото той няма нещо особено да им помогне. Инструмента, както казахме, е факултативен, т.е. незадължителен. Той е една допълнителна възможност, която се предоставя. И вероятно ще настъпи е, време, когато тези норми ще се прилагат автоматично, тъй като всички ще се съгласат, че е по-добре те да бъдат спазвани във всички страни членки на Европейския съюз. В това, което чухме от докладчиците и в обобщението, което направи представителят на комисията, това беше много ясно изтъкнато. Съгласен съм с това, което се каже, но трябва специално да спомена казаното от съдята Клинк. То беше съвсем точно. Онова, което ни е необходимо, е, трябва да бъде надежно, достъпно, уместно, гъвкаво, устойчиво. Това са наистина елементите, това са наистина качествата, на които трябва да отговаря този инструмент. Първо трябва да разгледаме различните клаузи, трябва да се спрем много внимателно на а, определенията, на дефинициите, за това как а, въздейства изпълнението или неизпълнението на договорите, какви са пътищата за обжалване, какви са а, давностните срокове на погасителна давност при определени, при определени неизпълнения и не е необходимо да претоварваме съдилищата, било в Люксембург, било националните съдилища с ненужни дела. Просто трябва да видим в къде точно ще бъде полезен този инструмент. Несъмнено, при продажбата и купуването на стоки, при предоставянето и купуването на услуги и особено на финансови услуги. А това са, според мен, главните области, които трябва да анализираме. Трябва да се каже, че не всички субекти, търговски субекти е, действат честно и справедливо е, намираме се по-скоро в една търговска джунгла, където малките много често могат да пострадат жестоко. Е, необходими са ни закони, необходима ни е законност, а не само закони на пазара. Благодаря на всички, които говориха до сега. Благодаря е, на всички и особено на представителя на комисията, който много добре обобщи казаното преди него. Благодаря. благодаря и на вас, господин председател. Аз на вас ви благодаря за тази така страстна пледуария. А сега даваме думата на господин Нерацис. Е, югът е представен също. Испания беше, а сега съм аз тук. Като гръцки представител Криза може да означава шанс, може да доведе до шанс. Ако означаваше 100% шанс, всеки ще е искам да има криза. Това е просто пояснение към прежде казаното. Чух различни представители. Юристи, представители на Търговска камера, на потребителите – но това, което искаме да кажем е следното. Вие с право поканихте депутати, тъй като ние като депутати стоиме между потребителите и предприятията. ние можем по-добре да предадеме човешките чувства. Защо е важно да се занимаваме с тази тема? И дали е, не е малко рано да се взимат решения сега? Ако, ако, ако позволите, бих продължил да говоря. Мога ли да говоря? И така. Ние не сме в 18-19 век. Ние ние сме много по-напред сега. Имаше известни развития в миналото, в договорното право също така. и, имаше конкретни положителни развития. От края на 19 век а, съществува либерализма. А, силните се налагаха над слабите, но държавата сега се намества. Освен това, нашата цивилизация се разви следват се хуманни идеали. Държавата се намесва, когато трябва, чрез закони, има и етика днес. Точно в областта на правото има етични правила, които играят голяма роля. Забелязваме, че все повече се взима под внимание етиката при търговските сделки. Също така искам да подчертая, че а, а, Стигат се и до извънсъдебни споразумения при спорни случаи. Обещетения. Има редица развитие и в тази сфера. Така че някои неща вече са направени, но ние трябва да ги обогатим, да продължим да ги развиваме, за да станем в състояние да служим по-добре на обществото. Не става дума само за а, действие на държавата, на съдилищата, а имаме международни споразумения, които също служат. Например, имаме споразумения за въздухоплаване, за морски транспорт. Има международни споразумения в областта на банките – Денхакското споразумение. Става дума за международна търговия. 74 държави са го подписали, с изключение на Великобритания, Португалия и Ирландия. Така че имаме сравнително единно европейско пространство. Не бива всичко да го въвеждаме като незадължително. В гръцкото законодателство въжи принципа на свобода на договаряне. Това има двойно значение. Първо, всеки има възможност сам да решава дали иска да сключи договор или не и с кого иска да го сключи. Но дава също възможност на договарящите се страни да определят съдържанието на договора както искат. Относно това, че всеки може да реши сам дали иска да сключи договор, това е във всички законодателства, така, но във втората част, а именно дали съдържанието на договора може свободно да бъде избрано, има различни а, разпоредби. В някои сектори не можеш да правиш това но в практическото право, например в Германия, съществува правилото numerus clausus. Не може допълнителни точки да се включват, а само това, което описва закона. Например, в семейните отношения. Не може да се променя това, което е определено от закона. Но при договорите е малко по-различно. Свободата на договаране е основен принцип в много държави. От друга страна, не може да се счита, че определени разпоредби са задължителни. Аз мятам, че когато тук искаме да вземем допълнителни мерки, тези мерки трябва да бъдат незадължителни. Иначе ще имаме големи проблеми. Някои закони ще станат невалидни. Тоест, трябва да останат тези мерки факултативни или незадължителни. Затова се противопоставяме се на задължителни решения. Благодаря. Благодаря много. С вашето изказване приключваме първия кръг от дискусията. Искам да благодаря на докладчиците и на представителите на националните парламенти, които ще участват в тази дискусия. Понякога гласовете са разнопосочни, но общата нагласа е да се намерят решения, да се даде допълнителен стимул на търговията в Европейски съюз. Сега ще дам думата на Даяна Лолис, която ще бъде водещ на следващата част от заседанието, заглавена факултативен инструмент. Може ли да повиши правната сигурност? Благодаря. Добър ден. Някои депутати от нашия парламент също поискаха думата, но решихме да ги да останат за по-нататък. Ние погледна, се занимахме с въпроса защо? Защо ни трябва европейско договорно право? Сега ще се занимаем с въпроса какво? И по-конкретно един вариант – а именно незадължителният инструмент. Пак подчертавам, не става дума за хармонизация, става дума за незадължителност, доброволност, наличие на избор. Ще кажа само нещо преди да започна. Тази сутрин се обърна сериозно внимание на економическата криза, която преживяваме. Трябва обаче да сме наясно, че дискусиите в парламента и в Европейската комисия за европейското договорно право се водят от поне от началото на 90-те години. Целта е да се доизгради и е, усъвършенства функционирането на е, вътрешния пазар. Сегашната криза придаде допълнителен елемент на неотложност. Дискусията, с други думи, не е нова. Това е стара дискусия с, в нова форма а, е, и с нова повеля. Сега ще разгледаме факултативния инструмент по-подробно. Първият оратор, който ще се занимае с темата дали незадължителният инструмент може да засили правната сигурност и да насърчи е, трансграничната търговия е Мартин Хезелинг от университета в Амстердам. Благодаря, госпожо заместник председател. Като Франц Шокенолте и аз от самото начало трябва да кажа, че се занимавам с разработването на проекта за обща референтна рамка. В момента съм член на експертната група, създадена от Европейската комисия, за да се доразработи текста, който евентуално да се превърне в е, основа на незадължителния инструмент. Моята задача беше да хвър, да изясня въпроса дали факултативният инструмент може да засили правната сигурност и а, трансграничната търговия. Може ли да насърчи трансграничната търговия? Труден въпрос, емпиричен въпрос, свързан по-скоро с бъдещето, отколкото с настоящето и миналото. Така че не е лесно да се направи точна преценка. Могат обаче да се кажат няколко неща. Първо, с пълно уважение към комисията, твърденията, че е факултативният инструмент може да допринесе много сериозно за преодоляване на е, кризата, която е предизвикана от срива на финансовите системи, е малко, това е малко преувеличено. Искам да кажа, че Европейската комисия отдавна работи по този въпрос. парламентът работи отдавна по този въпрос. И вместо конюнктурните предимства, нека да видим какви ще са структурните предимства можем да кажем, че можем да очакваме някои структурни предимства. Те могат да бъдат скромни. Не е лесно да се а, направи оценка, но ще има а, по всяка вероятност някои предимства. Много е важно да посочим това, защото много хора говорят за предимствата. Заедно с това обаче е много вероятно факултативният инструмент да не е, е, бъде свързан с огромни разходи. Никога не съм чувал оплакване, че Виенската конвенция за, за продажби на стоки е свързана с много разходи. Да, ще има разходи, но а, те ще бъдат само за унези, които пряко участват в а, сделката. При всички случаи разходите можем да очакваме, че ще бъдат умерени. Дори, дори и това дребно предимство а, не бива да бъде пренебрегвано, когато претегляме всички за и против. Има емпирични данни, приведени, които бяха приведени в дебата. Дебатът до голяма степен е академичен. И тези емпирични данни казват, че когато бъде предложен инструмента, е, няма да бъде използван от всички. Но това са емпирични данни от общ характер за това как биха действали стопанските субекти, но не в пряка връзка с въпроса е, как фирмите, които искат е, да продават в максимално максимален наброй на страни, е, как такава една фирма ще се възползва? Европейското дружество в началото се натъкна известен скептицизъм. Е, сега обаче е, за много фирми това е много полезно много полезна възможност. Е, сред фирмите, които са възприели този устав, е, са Альянс, Порше, Штрабак. Тоест е, големи фирми решиха да приемат статута на Европейското дружество. Една от причините, че искат тяхното предприятие да има европейски, европейско лице или постнационално лице. Не искат да бъдат свързвани само с една страна. Е, не всички фирми имат такова желание, но е, има немалка вероятност е, много фирми да изберат е, факултативния инструмент. Също така, някои фирми биха използвали този инструмент като така да се каже марка за качество, тъй като ще засили доверието на потребителите. След това възниква важния въпрос за правната сигурност. Дали факултативния инструмент ще доведе до засилена сигурност. Ами в крайна сметка това е във ваши ръце, в ръцете на европейския законодател. Всичко ще зависи от това как, какъв отговор ще бъде даден на някои въпроси. Не само на нормативни въпроси, и всъщност много е важно отговорът да бъде ясен. Има няколко въпроса, на които трябва да се даде ясен отговор. На първо място приложното поле. Кои договори обхваща между предприятия, между предприятия и потребители или между потребители? Урежда ли се въпроса за дееспособността? Материално-правния обхват, ако незадължителният инструмент включва общото договорно право плюс един-два специални договора, като договор за продажба, тогава възниква въпросът можеш, можеш ли да се присъединиш към незадължителния инструмент, ако има един по-общ договор, който не е уреден в държавите членки? Договор за разпространение, например. Можеш ли да, прис... да се присъединиш към договорноправната, стран... договорноправната страна на а, договора? Това са все въпроси, които ще трябва да получат ясен отговор Ето защо хора, които биха искали а, да използват а, този инструмент, а, ще си задават. Териториалният обхват а, на инструмента е също важен. Ако става дума само за трансгранични договори, какво ще стане, ако държави членки предоставят този вариант като въпрос на национално законодателство? ще има ли Европейския съд е, юрисдикции в този случай? Много важен въпрос е да се даде и много е важно да се даде ясен отговор. Потенциал... Е, един много важен въпрос е кои задължителни норми ще се прилагат дали само общите задължителни правила или международно задължителните а, правни норми. На мен ми се струва, че това е най-вероятното решение, ако решим, че присъединяването към инструмента е вариант а, от а, гледна точка на конфликт между а, правата им. Е. Това не е нормативен а, въпрос. Въпросът е какви задължителни права да се прилагат и когато страните е, имат желание да се присъединят към инструмента, трябва да е ясно какви да са правилата. Как след. Това е много важен въпрос. Има нужда от ясен механизъм. Дали можеш да се присъединиш към индивидуално договорени клаузи или не. Това е, едно, това е така и в договорите между предприятията, между предприятията и потребителите. Всички тези въпроси ще трябва да бъдат координирани с Рим. Друг е, въпрос, който беше повдигнат и от гръцкия депутат, вече имаме международно право, Виенската конвенция, например. Трябва да знаем дали изричното присъединяване към този инструмент означава е, излизане от Виенската конвенция. Също така Е, ако има разминаване между е, двете норми, кои ще се прилагат? Много важен въпрос е и правното основание. Инструмента трябва да има е, солидна, солидно правно основание, тъй като това би породило правна несигурност. И разбира се, има и някои трудни въпроси, които вече бяха повдигнати в друг контекст. Сега няма да се занимавам с тях. Необходима е и яснота, както беше казано от господин Клинк, за това как ще се тълкува инструмента, какво ще стане в случай на празноти дали ще бъдат попълни, запълнени от автономно тълкуване на инструмента или пък ще се има позоваване на националното законодателство. Е, съдът ще може ли да решава е, дела по, отнесени към него на етапа на обжалването? Или пък това не е много реалистично? Също така, моята задача беше да докладвам за някои други потенциални ползи и слабости. Малко е трудно да се говори за тези категории в правото. Аз ще се опитам да ги разгледам от различни гледни точки. Незадължителният инструмент със сигурност ще даде принос за е, все по-тясна интеграция. Това е символична стъпка е, и към европейското гражданство, както пряко, тъй като е, ще съществува такъв инструмент, така и косвено, в смисъл, че националните съдилища, дори и когато инструмента не е приложим, има вероятност да бъдат вдъхновени от този инструмент това е нещо, което се преподава в университетите. Така че това е предимство за онези, които за задълбочаване на интеграцията. Ако обаче сте за това частното право да бъде чисто национално или сте против задълбочаването на интеграцията, биха били против инструмента. Друг е, елемент е свързан с нивото на защита. На защита на потребителите. На първо място Европейската комисия обяви, че ще има високо ниво на защита на потребителите. Ако това е така, определено има полза за потребителите. от Европейската комисия казаха, че ниво, високото ниво на защита на потребителите не може да бъде най-високото възможно, така че държа... държавите членки, които имат в момента най-висока степен на защита, ще загубят нещо. не само от гледна точка на потребителските организации, но и от по-неутралната гледна точка на учените е изразено известно притеснение. От една страна комисията иска висока степен на защита, от друга страна има едно политическо желание за незадължителен инструмент. И за това някой се притеснява, че в крайна сметка политиците ще проявят готовност да приемат по-ниска степен на защита, просто за да постигнат политически успех. Трябва да се отчита и този елемент. Освен защита на потребителите, има и потенциална, една друга потенциална полза – от, от гледна точка на малките предприятия, част от задачата на експертната група беше да разгледа и този въпрос. Инструментът ще бъде полезен за малките и средни предприятия. Това може да се отчете като полза. Някой би казал, че това е опасно, тъй като фирмите трябва да могат да стоят сами на краката си. Опасността от няма обаче опасност от свръхпротекционизъм и свръхзащита. И като последно, а не предпоследно, извинявайте, взаимоотношенията с Виенската конвенция за международни продажби на стоки. Повдигнах практическия въпрос за това, как, за това, че Виенската конвенция може да стане неприложима. Но от гледна точка на международните стремежи, които виждаме в преамбюл на тази конвенция, бихме могли да кажем, че европейският инструмент би бил загуба за тези, които предпочитат по-глобален инструмент. Така че има опасност от изолационизъм. В смисъл, че обхвата на този инструмент би бил много подобен на Виенската конвенция. Ако обхвата на Виенската конвенция е широк, тогава столкновението ще бъде много по-сериозно. Но това, разбира се, е още една стъпка в развитието на конвенцията и инструментът може да изиграе ролята на пример. И накрая още една полза от инструмента – това ще бъде инструмент с добро правно качество. Лошото качество би било недостатък. Съмненията относно качеството не помагат и е справедливо да кажем, че е, има изразени съмнения относно качеството особено от германски юристи, в които, които казват, че комисията е избрала не тези членове на експертната група, които трябва. Друг аспект, свързан с качеството, повдигнат от някой. И това е, че дори ако резултатът е добър, политиците могат да унищожат всичко, като се намесят в правилата. За онези, които смятат, че академичното качество е основната цел на незадължителния инструмент, това би бил повод за особена тревога. От друга страна, онези, които смятат, че правният инструмент на Европейския съюз не може да мине без някаква демократична легитимност, обратната ситуация, в която няма демократично участие, би била много по-силен повод за притеснение и би довело до възприемането на инструмента като на безвъзвратно вреден. Благодаря. Благодаря за вашите е, размисли. Съжалявам, но с тези, е, които ще говорят сега, ще бъда доста строга, а, имаме много малко време, искаме да чуем всички, пък искаме да ни остане и малко време за дискусия. Така че, моля ви, придържайте се към предоставеното ви време. А, следващият оратор е Мак Фриле от адвокатска кантора Фриле. Благодаря. Госпожо председател, ако ми разрешите, ще говоря на френски. Искам да отговоря колкото може по-точно на двата въпроса зададени във връзка с инструмента. Той може ли да доведе до по-голяма правна сигурност? Може ли да подпомогне трансграничните сделки? А, като представител на френската, на френската а, адвокатска колегия, която се занимава с правото на потребителите и на предприятията, ще кажа следното. Не трябва никога да забравяме, че сме изправени пред едно много особено положение от глед. Това е един юридически, една юридическа възможност. Възможност, която е едновременно всеобща а, и която обаче се отнася до една а, крайно ограничена практика страна по страна и а, е, район по район. И а, е, това създава един специален въпрос. Не може да действаме а, е, другояче, освен в ограничените, а, ограничените условия на една а, страна. Тоест, практикуващите юристи развиват професионалните умения само в една юрисдикция. Както беше безпоменато, на практика един специалист в правото знае много малко. Той е специалист в своята малка, тясна област. И навсякъде другаде е лаик или турист, ако щете. А, това трябва добре да се разбира, защото именно оттам а, възникват проблемите, пред които сме изправени днес. Именно а, а, с това е, са свързани трудностите с европейското договорно право. Втори въпрос, който трябва да си зададем е в крайна сметка договорът. Това е една свобода. Във всички законодателства се подчертава принципът на свободата на договорите. Защо трябва да ограничаваме? Защо трябва да регулираме свободата? Трябва да си зададем този въпрос, защото когато искаме да регулираме, това значи, че създаваме допълнителни пречки пред свободата на сделките. И тъй като има малко време, е, веднага е, е, ще спомена един въпрос, който отдавна се обсъжда. Това е как ще действа задължителният инструмент на ниво на потребителя. Обединени сме, че е необходим подобен факултативен инструмент. Но, особено важно е да се обсъди следният въпрос – необходимо ли е или не да имаме факултативни възможности в сделките между предприятията, така наречените бизнес to бизнес. И второ, дали този факултативен инструмент трябва да бъде свързан с потребителското право. И потребителското право фактически е право на защитата на потребителя. То, негова задача е да защити най-слабия. Договорното право на ниво на предприятията, дали то е същото? Дали то може да защити някой, който е по-слаб? Примерно едно по-малко предприятие да го защити една по-голяма фирма. Едва ли и, а, е, а, е, значи не това е задачата. Задачата е да улесним а, е, трансграничните сделки, а не да защитаваме когото и да било. В такъв случай необходим ли ни е факултативният инструмент, след като предприятията сами по себе те имат способност да се защитават, когато това им е необходимо. Трябва да бъдем особено прагматични, а, когато се опитваме да дадем отговор на този въпрос. Е, за да може да защитим интересите на европейските правни субекти. Е, предприятието ще каже, интересувам се от е, подобно решение, ако ми се докаже, че този инструмент, факултивен инструмент, ще намали правните ми трудности и ще улесни трансграничната ми търговия. Въпросът е, тази оценка на ниво на предприятието, според нас, не е направена в голяма степен. Тази оценка трябва да се основава не на сравнения на различните правни системи, тя трябва да се основава тази оценка на реални примери, които проистичат от реалната практика. Ще взема само един пример от многобройните възможни примери, но да взема един пример. Примерно да вземем сключването на трансгранични договори между едно френско и едно британско дружество за някакъв инженерен договор. Още от самото начало до края, до сключването на договора, трябва да си даваме сметка, че всяка страна по този договор, дори и най-добре, най-опитната, най-запознатата с материята, ще има трудности. Всяка от двете страни ще има свои методи, свои идеи, своя култура, свои гаранции, които са абсолютно валини в правната система на съответната страна, но съвсем не в правната система на другата страна. Значи, още от първите, първите разговори, когато се обсъжда бъдещия договор, френската страна ще предложи един прост проекто договор, в който има много подразбиращи се клаузи защото във Франция знаем как се тълкуват договорите. От друга страна, англосаксонците ще искат договор, който е подробен, конкретен, по всички въпроси дава отговори, не остава свобода за тълкуване. А когато се стигне до изпълнението на договора, а, а, ако има двусмислия за френският консултант, той знае, че освен задълженията си, той трябва да може да тълкува това, което е залегнало в договора. Това всичко, се, които познават съответните законодателства, се разбира от само себе си. Ако погледнем какви са клаузите, които са включени в един подобен договор, примерно клаузата за освобождаване от отговорност – при случай, примерно, на форс-мажорни, извънредни обстоятелства, не е успяла едната страница да изпълни договора. А... Обаче, как двете страни биха тълкували едното подобно а, положение? Двете страни са съседи, но ще го, абсолютно ще тъл... тълкуването им е различно. Значи, това са примери, подобни примери, които произхождат от практиката – има десетки. Примерно по въпроса за а, ползите и щетите, изпропуснати ползи. А, това са фундаментални, основни въпроси. И подходът към тях във Франция и в Великобритания е съвсем различен. Мисленето, правното мислене е съвсем различно. А, при у французите това ще бъде мислене, което тръгва от общото към частното. А, а от а, а, британска страна мисленето е има ли прецедент по възможност почти същият, на който може да се опрем. Значи това е, е културният шок, независимо от това какво е нивото на предприятията, дали става дума за големи фирми или за малки или средни предприятия. А ние, юристите, адвокатите, какво можем да направим? Ние също сме ограничени в рамките на своето законодателство французина в рамките на своето, другите в рамките на тяхното законодателство. Защото по дефиниция един човек, който е, е специалист, е специалист в своето право, е, иначе е, не може да работи. Значи, ето тук виждаме ясно пречките, които имам, съществуват в европейското договорно право. И ако кажа нещо, което е типично, мога да кажа нещо, което е типично френско. Как да намалиме тези разлики в подхода към договарянето? Огромна работа предстои в рамките на. И огромна работа е свързана в рамките на а, а, общата референтна рамка. Но а, тази работа е далеч от нашите ежедневни грижи, от всекидневната практика, а, от клаузите, които моите британски приятели искат да включим в договора, а, дали там е там или не. И така, какво трябва да направим? Трябва да отидем по-далече от общата референтна рамка. Трябва да имаме наистина един незадължителен или факултативен инструмент в договорното право, за да имаме правна сигурност. Но факултативният инструмент не би бил, няма да е прият, така както е замислен. Няма да бъде прият от предприятията, освен, според нас, при условие, че той отговаря на редица условия. Първо, оценка на въздействието. Достатъчно подробна оценка на въздействието, както от страна на е, предприятията и техните е, е, юрисконсулти. Е, има най-малкото 20 различни типологии, които трябва да бъдат анализирани. Необходима ни е методология, за да можем да разкрием същността на нещата. Когато един ръководител на предприятие ни постави въпроса му поставим въпроса дали той се интересува от един факултивен инструмент, той трябва преди това да има отговор на тези въпроси. Той ще попита своята правна служба какво мислите. Правната служба ще бъде в същото трудно положение и няма да може да бъде полезна, ако не разполага а, с оценка. Значи трябва да бъдем, да изпреварваме нещата, трябва да бъдем готови е, факултативният инструмент е, е, налага методологичен, нов, метод, нова методология. Това е методология, която съществува и в многостранни, и в многостранните отношения, в, многостранните, в международните, многонационалните фирми и днес. Ще ви дам един пример. Съжалявам, казва председателката, трябва да ви помоля да приключвате. Например, имаме залогът за отговорността. А, но няма да бъдем точни, ако не решиме въпроса а, общо. А, но, с две думи, това, е което исках да кажа, ще трябва да приключа до тък а, по отношение на факултативните инструменти, неговото интегриране а, в, в договорното право на Европа. Благодаря. Да, мисля, че. А да минем към разглеждане на обхвата и съдържанието на факултивния инструмент. Ще дам думата на Кристоф Буш от университетът в Оснабрюк. Брюк. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. В своето изказване ще представя различни регулаторни варианти за обхвата на инструмента за европейско договорно право. Аз ще се занимая с практически въпрос как може да изглежда такъв инструмент – ние трябва да направим три регулаторни избора. Личен обхват, географски обхват и материално-правен обхват. Има и още два други важни въпроса. Как да подходим към връзката между хармонизираните права в незадължителен инструмент и правилата в националните законодателства и също така механизмите за присъединяване към инструмента. Аз няма да навлизам в подробностите на двата последни въпроса. Те ще оставя тези на следващи въпроси, следващите оратори. Сега ще занимая с личния обхват. На кого да, кой трябва да може да се присъединява към инструмента? Комисията представя два варианта договори между предприятие, договор между предприятие и потребители. Един трети вариант е неограничен обхват. Първи обхват инструментът само за договори между предприятия и потребители би разрешил един от основните проблеми пред търговията в единия пазар. А именно да се премине отвъд изискванията за защита на потребителите в Римската конвенция. Но задължителните норми в страната на договарящите са вече не е приложимо. Необходимо е да се осигури високо ниво на защита на потребителите. Освен това, не бива да се допуска за обикаляне като се избират само някои части от клаузите. И така приложението на член 6 от Римската конвенция може да се изключи само ако се избере инструмента в неговата цялост. А, сега, по отношение на договорите между предприятията можем да повдигнем въпроса, ако бъде предоставена свобода за договори между предприятия и потребители, защо да няма такава свобода и за договори между предприятия. Някои казват, че няма нужда от такъв инструмент между предприятия и потребители, тъй като вече има Виенска конвенция за продажба на стоки. Европейски инструмент за договори между предприятия би бил привлекателен само ако предоставя нещо различно от Виенската конвенция тази полза е по-широк материално правен обхват, не само продажби, но и услуги, а също така и решение на проблеми, които в момента не са обхванати от Виенската конвенция, например контрол върху неравноправните договорни условия. Също така би бил привлекателен ако е предназначен за електронната търговия, която не е съществувала при, която не е съществувала при е, приемането на Виенската конвенция. Европейски инструмент, който е приложим е, и към договорите между предприятията и към предприятията и потребителите, би бил особено привлекателен за онези фирми, които предлагат своите продукти не само на а, фирми или на потребители, а и на двете. Това са онлайн книжарници, където а, книги купуват както а, частни лица, така и фирми. И така това може да се използва като платформа за двата вида пазара. Така че има достатъчно основание за широк приложен обхват. Е, договори както между предприятия, така и между предприятия и потребители. Можем да отидем и по-нататък. Категориите между предприятия и между предприятия и потребители не обхващат всички категории на вътрешния пазар. Нарастват договори между потребители, особено на по интернет, като е, eBay и Amazon. И тук нездължителен инструмент може да бъде полезен. Сега няколко думи за географския обхват и регулаторния обхват. Зелената книга на комисията разглежда два варианта трансгранични договори или а, трансгранични и вътрешни договори основната цел на незадължителния инструмент е да насърчава вътрешния пазар, е тогава можем да кажем, че незадължителният инструмент само за трансгранични договори е достатъчен. Но такъв ограничен обхват има някои недостатъка. Ще цитирам само два. Първо, необходимо е да се приложат ясни критерии, които разграничават задграничните и вътрешните договори. На теория това е лесно, но може да се окаже трудно на практика. Ако съответният параметър за разграничаване между тези две категории договори е обичайното местоживеене на потребителя или другата страна, предприятието, което предлага своите стоки по електронен магазин, ще трябва да придобие обичайното местоживеене на потенциалния клиент, за да види дали инструмента може да се използва. Това би било тежко за фирмите, дори и от гледна точка на защита на данните. Защо потребителят, който просто иска да свали приложение на iPhone-а си, трябва да посочи своето обичайно местоживение? Има обаче и още един по-сериозен въпрос. И незложителен инструмент, който се ограничава само до задграничните инструменти, може да се окаже твърде е, ограничен, за да е привлекателен. Може би няма достатъчен брой потребители, е, който е необходим за успеха на това начинание. Фирма, която е, пласира своите пазари у дома и на чужди пазари, трябва да прилага два различни модела с договори с двата различни пазара. За разлика от това, Нездължителният инструмент и за задгранични и вътрешни договори може да доведе до економия на мащаба и да убеди малките средни предприятия да влязат в такива, да сключат такива сделки. Следващия слайд се занимава с, материално, с материалния обхват. За нездължителен инструмент, чиято цел е да насърчи електронната търговия, има някои очевидни области на правото, които трябва да бъдат обхванати можем да приложим е един троен тест, за да определим тези области на правото и да видим какво е минималното съдържание на нездължителни инструмент. Първо, както посочи комисията в Зелената книга, е, инструмента трябва да съответства, да е съвместим с съответстващото достижение на правото на Европейския съюз. И така трябва да се включа задължение за информация, право на отегляне, разпоредби за продажба на потребителски стоки. Тогава, когато говорим за договори за продажба, незадължителният инструмент трябва също така да се занимае с въпросите, обхванати в Виенската конвенция за международната продажба на стоки. Ако липсват, ако отсъстват въпроси, които се регламентират от Виенската конвенция, възниква въпросът за запълване на празнините и това може да създаде правна несигурност. И накрая тестът Рим 1. Европейски инструмент трябва да обхваща всички въпроси, които попадат под обхвата на приложимото право според член 12 от Рим 1. Стигам до последния слайд и възможните стъпки напред. Възоснова на този троен тест европейския законодател може да създаде нов инструмент, който е насочен а, към области не само в които има потенциал вътрешния пазар. Законодателят има възможността да разработи нов закон за ново право. Е, нов закон за нов пазар в електронната търговия не възниква въпроса за различните правни традиции. Европейския съюз може да разработи нов модел и да създаде своя традиция, която да е истински европейски модел. Такъв един европейски модел може да включва набор от няколко общо договорно правни норми, набор от конкретни правила за онези типове договори, които се случват за електронната търговия, т.е. да се предприеме един модулен подход и да се започне с а, онлайн продажба на стоки и цифрови продажби като приложение за iPhone. И може би по-късно да се предвидят и други услуги, а, като а, пътувания, потребителски кредит, за страховане и така нататък. И накрая искам да подчертая нещо, което каза доктор Штауденмайер. Този инструмент за електронна търговия може да е особено привлекателен за потребителите, ако единните е, правни норми се съчетаят е, с е, възможностите за уреждането на спорове при онлайн търговия. Моделът за синьото копче не е само модел, но и може да е портал за по-добър достъп до правосъдие. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря и аз. А, съжалявам, но останалите а, наши лектори ще трябва да побързат. Сега давам думата на Мартин Бехар а, Туше, който ще говори за отношението между незадължителния инструмент а, и националните законодателства. Ако госпожо председател, дами и господа. Искам да помислим заедно какво ще бъде отношението на факултативният инструмент с националните законодателства. Ще, набързо ще спомена за какви отношения става дума. Две забележки ще направя. Първо, в юридическите мрежи за да принадлежат към европейското право. Те трябва да а, а, могат да решават въпроса на факултативността. Например, изчерпателността, уточняване на момента, в който ще се използва възможност, възможността, и защитата на оня, който ще се съгласи да използва незадължителният инструмент. Тоест, тук е необходимо да се разполага с информация, която потребителя трябва да получи. На този етап не остава много голяма възможност за второто, за националното право. Второ, отношението на факултативният инструмент с националното право. Тук става дума за един цялостен режим, става въпрос дали факултативният инструмент би могъл да отговори на необходимите условия. От една страна имаме общата теория на договорите и специалната, специалната изискване на националното законодателство. Вероятно това може да бъде е, достатъчно за отношението между фирмите и е, консуматорите, но не и при договори между фирми. Тоест въпросът е, е може ли да се избере факултетният инструмент в случай, за който няма предвиден специален режим? И според мен тук не става дума за някаква празнота, тъй като изборът на, опционният, на факултетният инструмент става дума да не влиза в противоречие с специалните режими а, значи би трябвало да се опитаме да примирим националното а, право, което се отнася до специалните договори и общото договорно право. А, това едва ли може да бъде постигнато по задоволителен начин. А, иначе, обаче, а, а, факултивният инструмент няма да бъде полезен. Ако той не предлага избор избор, който се предвижда в специалните режими на съответното национално законодателство. Какво е отношението, тъй като отношенията на този инструмент с правото не е особено това. Сега, националното, в националното право става дума става дума за ценности, които са абсолютно важни за едно общество и което не дава възможност да се прилага чуждестранното право. значи, трябва ли тези национални норми да бъдат оставени на страна за сметка на факултивния инструмент? Целта на целите на факултивния инструмент няма да бъдат постигнати, ако той не може да, засегне, да, да, да замести националните повелителни норми. А, но тъй като има подобен е, е, национален режим във всяка страна членка, по принцип е, те не могат да бъдат изместени от друг режим, тъй като те са задължителни. И тук изпроизлиза един двоен риск, на който трябва да намерим решение. Това е риска да оставим законодателството на това значи да се примерно когато съществува неравновесие между страните, трябва ли да оставим законодателството на държавите членки да урежда въпроса за по преценка кой режим да бъде използван. Но в някои случаи това не въжи. Примерно при трудовото право въпросът едва ли може да бъде лесно решен. Възниква и въпросът, както и много пъти стана дума, за потребителското право може ли един професионалист да, из, да избере да избере кой режим да прилага, за да бъде той в негова полза, а, а не в полза на по-слабата страна. По, това, по този въпрос вече съществува законодателство в Европейския съюз. А, а, а, примерно, а, при търговското право, това където става дума за договори между фирмите, проблемите са различни. там много зависи какво, какво е съотношението им, коя от е- двете е по-силна. Примерно доставчиците, големите супермаркетите и така нататък са много често в силно отношение, когато става дума за сключване на договори. Съществува и точно обратният а, заплаха именно а, националните а, норми да изместят изцяло възможността за използване на факултативният режим. Това би могло да доведе до също до нежелателни резултати. За какво става дума? Във Франция, например, когато е, съществува има търговският закон, урежда въпросите на прекратяване на а, търговските отношения а, по абсолютно категоричен начин. И тук, ако се приемат някакви европейски норми, би имало полза. А, второ, трябва а, абсолютно автономно да се осигури автономността на националното право и трябва да се види какви ще бъдат санкциите. А, защото а, трябва да е сигурно, че избира на факултативния режим няма да позволи избягването на а, предвидените от националното законодателство санкции. А, какво ще е решението на а, всички тези рискове? А, първо, а, вече неколцина тук споменаха, а, първото решение е да се приеме един а, факултативен инструмент на високо равнище за защита на слабите страни в договорите за сметка на националните законодателства, които предвиждат по-силна защита. Трябва да се намери равновесие между двете страни, за да не бъде отхвърлена възможността да се използва факултативния инструмент от предприятията. Тоест, трябва да имаме най-високо възможно ниво на защитата, което да бъде прием, приемливо за пазара. Това първо. А, второ, а, трябва да се а, приспособи а, защитата към субектите, които трябва да бъдат защитени. Така, например, възможно е да се защитяват а, потребителите и професионалистите а, чрез идентични текстове, въпреки че тяхното положение е а, е, е, очевидно различно. И а, а, въпреки, че един подобен факултативен инструмент на високо равнище няма да реши всички въпроси, а, може да препоръчаме неговото а, приемане. Това е едното възможно решение. Друго възможно решение е да дадем а, по изключение правомощие на националните а, правосъд, на националните а, законодателства да контролират изборът да се прилага или да не се прилага факултативният инструмент това би било да дало възможност да се установи известно равновесие между националното законодателство и факултативният инструмент, който ще има европейско приложение. И накрая, трето възможно решение, да се, съжалявам, каза председателката, трябва да приключите, да се позволи на националното законодателство да не се ползва от факултативният режим в изключителни случаи. Благодаря. Благодаря. Много е трудно, обаче преводачите ни трябва да си тръгнат точно в един часа. Така че трябва да бъдем по-стегнати, защото няма да имаме време за дискусия. Следващият оратор е Моника Ягелска, съдя от Арбитражния съд в Катовица, Полша. Благодаря. Ще се спра на някои въпроси, свързани с взаимоотношението между незадължителни инструменти и международното частно право. Това е въпрос, който беше повдигнат от няколко оратора и аз ще набележа само някои проблеми. В началото искам да кажа нещо, което може би прилича малко на адвокат на дявола. Ние гледаме на международното частното право като на източник на много. Обаче съдиите не харесваме, не го харесваме много, защото то осложнява. Делата отнема много време и прости дела не могат да бъдат решавани за кратко време. Ние трябва да се запознаем с съдържанието на съответния закон и така нататък. Това са последици, които виждаме, особено в защита на потребителите в частното, международни, частното международно право. И имаме Римска конвенция, но и член 6 заедно с член 11.4 за формата на закона за защита на потребителите. След това разпоредбата от Римския, Римската конвенция. И, както чухме преди малко, член 9 от международните задължителни правила. Заедно с това е, можем да избираме и някои други нормативни актове, като Конвенцията за защита на за продажба на стоки и други подобни. Те се основават на същия принцип като член 6 от Римската конвенция. Виждаме ги в някои международни, международни правни норми. И так, когато обикновения съдя трябва да решава дело, той ще се натъкне на много проблеми, свързани с приложимото право и правото, което урежда този договор. Мисля, че незадължителният инструмент може да бъде добро решение, ако дава цялостен, ясен набор от ясни правила. За да постигне този резултат обаче, ние трябва да разработим много внимателно междуна... международно правните норми в него, за да функционира по такъв начин, че на съдията да не се налага да се обръща към международното частно право, но да работи само възоснова на инструмента. Чухме доста неща за обхвата на инструмента, за материалния обхват, териториалния обхват. Всички тези въпроси ще бъдат отразени в частното международно право. Що се отнася до договорите между предприятията и договорите между предприятията и потребителите, Виенската конвенция дава възможност те да се прилагат и в вътрешни договори. Всичко това трябва да бъде отразено в незадължителен инструмент и от гледна точка на международното частно право. Следващия въпрос е свързан с характера на инструмента. Дали това е 28-я режим или пък е национален режим към който можем да се присъединим или от който можем да излезем, или пък това е втори национален режим, т.е. има възможност за частичен избор. Можем да изберем незадължителния инструмент и след това да видим кой закон ще урежда договора. Следващият проблем е свързан с характера на избора. Имаме две възможности. Изборът в е, смисъл на международно частноправни норми, което е добро решение. В този случай обаче ние трябва да повдигнем въпроса за валидността на този избор, съгласието на страните И също така, представете си, имаме въ... направен избор и след възниква въпросът, можем ли да проверим как е бил направен този избор. Друга възможност е свързана с това, че не става дума за избор – а, а се включва незадължителният инструмент в договора. Но международното частно право вече не е използвано. И ние трябва да намерим закона, който урежда договора. Аз не мисля, че това не би било най-доброто решение. Ако искаме да се отървем от по-нататъчно използване на международното частно право. Възникват и въпроси с пръзнотите и с това, с а, възоснова на кой закон ще се запълнят правилата. Трябва да се обърне международното частно право. Ето защо аз бих казала, че незадължителният инструмент трябва да е толкова цялостен, че да не оставя много е, елементи извън своя обхват. Освен това, трябва да видим какво е взаимоотношение с други международно частно правни норми. И последния въпрос е, как ще стане на практика? Ако аз натисна синьото копче, или ако подпиша договор, който е всъщност незадължителен инструмент, и това го пише, какво означава? Предполагам, че ще го на... по всяка вероятност ще го направя на варианта на моя език. На практика обаче това означава ли да си представим, че аз подписвам на полски. Какво избирам? Полския вариант на незадължителния инструмент? Или, или избирам е, незадължителния инструмент без да знам в кой вариант? и какви са последиците от такъв един избор. Означава ли това, че ще използваме полският начин на тълкуване на инструмента и полското прецедентно право? Тези въпроси следват да бъдат ясно уредени в незадължителния инструмент. Възниква въпросът и за общите клаузи. Кой ще ги тълкува? И ако бъде отнесен въпрос към съда в Люксембург, двойно тълкуване ли ще се дава? Или пък можем да използваме Виенската конвенция за независимо тълкуване, но това, разбира се, ще повлияе върху националното тълкуване. Разбира се, това са само най-основните проблеми. Не се опитвам да давам отговори. Искам само да кажа, че тези въпроси и може би някои други въпроси на международното частно право трябва да се обмислят много внимателно е, и детайлно, за да има съдията възможност не да използва т.е. За, за да може съдята да не е длъжен да използва международното частно право и за да стане незадължителния инструмент полезен на практика. Председателката, благодаря ви. И накрая Ева Лайн от Британския институт за международното и сравнително право. И аз ще говоря за международно частноправните норми, но ще разгледам въпроса от гледна точка на вариантите. Можем да гледаме инструмента от гледна точка на 28-я режим. Той може да бъде избран като приложимо право в светлината на регламента Рим 1. Може да се разглежда и като втори режим на вътрешното право, което е альтернатива на националните материално-правни е, договори норми, т.е. няма да бъде пряко подчинен на нормите и ограниченията на международното частно право. Концепцията за втори режим наподобява Венската конвенция. Не смятам обаче, че тези модели зависи от други фактори. Вече чухме за механизмите за присъединяване и неприсъединяване, оценката на страните, дали се прилагат вътрешните правила към договорите между предприятията и потребите, разпоредби, защита на по-слабата страна, дали се обхваща връзката с други области. Ще хвърля светлина върху някои аспекти на двата варианта. Ако се използва 28-я режим, в съответствие с регламента Рим 1 възниква проблем с член 6 и този избор е ограничен. Също така ще се прилага член 9. В... Възниква и проблем с член 3 или не 3. Възниква проблемът и с разпокъсването дали, могат да, дали може да се използва инструмента за някои части, националното законодателство за други. Трябва да се запълнят празнините на инструмента. Как да стане това? Вече е избран закона, вече е избран приложимия закон. Дали това ще бъде закон, законът на, в страната, в която обичайно преживява потребителите. Освен това, дали се сключва договор с клиент или с страна от трета страна, дали как да се оцени пригодността на този инструмент. Може да се намери решение да се каже, че се изключват ограниченията на регламента Рим 1 и се включва приложимостта на член 6 от регламента Рим 1 или член 3 или не 3. Това би оказало въздействие върху други а, норми и възниква, възникват и други проблеми. Provisions of the foreign law in consumer cases, for instance, how would that be viewed from outside? Um, you could um, you have potentially less pro- Проблемите могат да са по-малко, ако гледаме на инструмента като на втори режим, успореден с националното договорно право. Това може да се съчете с механизма за пряко приложение, може да се при... съчетае с механизма за непряка приложимост. Това е, може да сравни с Виенската конвенция. Проблема с прякото приложение е, че ако стане това в дела вътре в общността, може да стане, с трети страни може и да не даде резултат. Проблем е и за критериите при прякото приложение, дали обичайното местоживеене на а, е, страните по договора или други. Ако гледаме на това като на режим за непряко за непряка приложимост. Инструментът може да се използва, ако правото на държавата членка се прилага. Когато възникнат празноти, вече има приложимо право, което да е избрано за пълване на празнотите. Изборът на незложителен инструмент не е избор на право, така че не се прилагат разпоредбите. Ако обаче са, ако е избран националният инструмент, мисля, че член 6 е приложим. Тук обаче не се лишава потребителя от защита в неговата страна. Ако инструментът е, се вписва, е, се включва в националната система във всяка, на всяка държава членка. И всяка национална система допуска дерогация от първият договорен режим. Същите разсъждения въжат и за член 3 алинея 3. Няколко последни забележки за присъединяване и неприсъединяване, за да се приложи този инструмент в вътрешен контекст, може да се използва механизъм за, прес, за присъединяване. В интерес на яснотата би било по-добре да се следва е, изричен инструмент за присъединяване, но можем да очакваме някои проблеми във връзка с Виенската конвенция при присъединяване към инструмента. Това може да означава, че се излиза от Виенската конвенция и тогава възниква въпроса за остатъчното приложение на Виенската конвенция. Що се отнася до взаимодействието с правилата за юрисдикцията, могат да възникнат проблеми с 28-я режим. Ако това бъде избрано, една фирма, която избира 28-я режим, за да си осигури разглеждане на делото от Европейския съд, може да се каже, че може да има въздействие върху тълкуването на член 5 от регламента Брюксел 1. Що се отнася до признаването и изпълнението, ако инструмента бъде избран като приложимо право, особено във връзка с трета страна, могат да възникнат някои проблеми. И за да обобщя накратко, и идеята за втори режим може да е свързан с някои недостатъци от международно частноправна гледна точка. Благодаря. Thank you all very much. Благодаря на всички и извинявам се за това, че трябваше да бързате но за, мисля, че беше много интересно и полезно да чуем някои от въпросите, при които ще се натъкнем, ако решим да изберем нездължителен инструмент. И също така да разгледаме варианта за политическите, политическия избор. Часовникът показва, че почти ни изтече времето, но както беше казано, ние отправяме покана а, за обяд на всички отпред. Надявам се, че дискусията ще продължи, защото убедена съм поне за колегите в този парламент, че се надяваме да доразвиваме отношенията с колегите от националните парламенти по този въпрос, както и по други въпроси, по които работим, е, за да се подпомогне изграждането на дългосрочни взаимоотношения. Така че, моля ви, присъединете се към нас за обяд и накрая давам думата на нашия председател, господин Лейна. Благодаря, Диана. Благодарим на всички, на колежките, на колегите от националните парламенти, както и от Европейския парламент, както и на вещите лица. Днеска чухме много ценна информация. Това много ще ни помогне за по-нататъчният процес по този инструмент. И накрая, за съжаление, следното съобщение. Госпожа комисарят Рединг няма да може да дойде, тъй като продължава заседанието, в което тя участва. Има комплексен дневен ред и на нея няма да, тя няма да може да се отдели от това заседание. Благодаря на всички, добър апетит и на добър път тези, които се завръщат вкъщи.